So, good, good morning, colleagues. Um, well... Добро утро, колеги. Добре дошли на сутрешното заседание. първата точка включва две, два доклада. Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране и пазари на финансови инструменти. Първо ще дам думата на докладчиците за първия доклад Европейски доставчици на услуги за колективно финансиране за бизнеса. Давам думата на докладчика Ашли Фокс. Благодаря. Искам да благодаря на колегите за представените изменения и за това, че можахме да се съобразим с амбициозния график от е, измененията, както и дискусиите с докладчиците в Сянка, оставам с впечатлението, че вървим в една и съща посока. Много от е, темите не будят спорове, например увеличаването на лимита на 8 милиона. Тези мерки имат подкрепа на всички групи. Но има три области, в които сме констатирали, че няма единодушно мнение и ще се... Това е ролята на ЕСМА, включването на ICOs и на режими от трети страни. Има различни гледни точки относно ролята на ЕСМА. Комисията предлага ЕСМА да разрешава и да осъществява надзор над платформите за колективно финансиране. Много докладчите в сенка обаче бяха скептично настроени. Аз съм един от тях също. Националните компетентни органи, според мен, най-добре разбират нюансите на своите пазари и ефективното функциониране на платформите на място. PSD лицензии трябва да бъдат разползвани и да се следват същите, с правилата на MLA. Това трябва да се осъществява като надзор национално равнище. Можем да укрепим също и функциите на ЕСМА, но аз не считам, че ЕСМА разполага с нужните ресурси, за да може да разрешава и да осъществява надзор на този режим. Вчера Срещнахме се с председателите на надзорните органи. Стивен Мео беше тук, аз му зададох въпрос. Аз приветствам отговора, който той даде, че няма смисъл по древномащабните дейности, които не са толкова системно важни за Европа, да бъдат под надзорния режим на надзорните органи. Ако сложим таван от 8 милиона евро, това със сигурност означава, че няма да има системно значение. Това, което председателят искаше да каже, е, че националните надзорни органи трябва да осъществяват надзора. И днес също, може би, ще обсъдим този въпрос. Вторият тема е свързано включването на ACAs. Тук нямаше еднакво мнение между докладчиците в сянка. Моите изменения, които бяха представени заедно с други колеги от групата, включително от НП и от СНД, целят да изяснят, че ако една платформа спазва следните изисквания. Айкос, които първо трябва Just a lot of noise is off, Chairman. I wonder if a couple of conversations could finish. I'd ask for some silence now, please. Thank you. Моля за тишина в залата. Когато използват централизиран емитет, който емитент, който може да носи отговорност за емисията. Второ, да използва съответно посредници за емисията. И трето, като емитира монети, които са прихвърляеми. И на четвърто място, платформата изпълнява изискванията на регламента т.е. да е под тавана от 8 милиона. Едва тогава ще може да се изчита, че изпълнява тези изисквания. Но много докладчите в сянка не считат, че това е верният подход за тези първоначални оферти на монети, така наречените ICOs на английски. Докато комисията обаче изготви предложение, ще бъде вече твърде късно, като се има предвид с каква голяма скорост се развива този пазар. Регламентът е отлична възможност да подчертаем как някои ICOs могат да спазват този регламент и да прилагат доброволни стандарти, за да имат легитимност. Ще започне разделянето на легитимните от фалшивите проекти по този начин. И на последно място искам да се спра на режима, свързан с трети държави. Аз приветствам факта, че вие отново внесохте изменения към тази част на доклада ми. Аз предлагам изнасяне на най-добри практики и насърчаване на разширяването на пазара, който няма граници, който да е извън също единия пазар, за да могат да се ползват от възможността за финансиране предприятията. Зная, че има известна съпротива на това предложение. Бих искал третите държави изцяло да приемат този регламент, за да могат да получат еквивалентност. Намаляването на режима е част от моето предложение. И също има връзка с докладите за еквивалентност. Но има хора, които не желаят да се обсъди този въпрос и аз подозирам, че тук е намесена политиката, а не толкова вземането на стабилни решения. Аз се радвам, че постигнахме напредък и сега очаквам да чуя мнението на докладчиците в сянка. Благодаря ти, Ашли. Следващият докладчик по въпроса за пазари на финансови инструменти не е тук. Ще бъде заместена. А Каролина се извинява, че не може да е тук. Затова тя ми изпрати някои бележки, които аз ще ви прочета. Тя иска да благодари на Ашли, на всички докладчици в Сянка за доброто сътрудничество и очаква допълнителни разговори през едните седмици. Тя също благодари на колегите за девете изменения, които са внесени към доклада й. Измененията на Каролин към доклада на Ашли е свързана с по-широкото участие на националните а, органи. Също и да се увеличи прага, за да могат а, повече малки и средни предприятия да се ползват от този режим. Увеличаването на тавана се приветства, но относно първоначалното предлагане на монети – тук ЕСМА и националните органи трябва да имат компетентности. Каролин приветства амбициозните предложения на някои от колегите. Тя счита, че бързото приемане на законодателство за първоначално имитиране на монети и на валути изобщо е нещо важно. Затова тя настоява комисията да излезе с цялостна оценка на този нов начин за финансиране на стартиращи и разрастващи се предприятия, както и да се избегне забавене по това досие. Що се отнася до ЕСМА и националните компетентни органи, Каролин е за по-широка роля на националните компетентни органи, които познават пазара си най-добре. Но разлики на европейско ниво не трябва да се допускат. Затова трябва да се постигне компромис. Също разпоредбите, свързани с третите държави, отново се превръща в тежък проблем. Трябва да останат отворени пазарите, така че ние сме за разпоредби за еквивалентност. Осъзнаваме политическата чувствителност на въпроса и се надяваме, че малките и средни предприятия трябва да могат да бъдат финансирани независимо дали от източници на континента или извън него. Благодаря. Имаме докладчици в сянка. Първо Ансандра. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка за обмена на мнения, който проведохме и който продължаваме. Ще се спра на няколко въпроси. Въпроса за прага. Аз съм за това, което казаха повечето колеги, а именно да се увеличи този праг за изискване на проспектус от 1 на 8 милиона евро. Що се отнася до инвеститорите, тук трябва да имаме ясни правила. Затова ми се струва наложително евентуалните инвеститори да нямат достъп до предложенията на платформите, освен ако не предложат необходимата информация, например лична информация. Освен това, трябва да преминат теста за познания да мина този тест. Освен това да приемат риска, който е свързан с колективното финансиране и също да получават оповестяване на опасности за платформите. Що се отнася до инвестирането от платформите в предложени проекти. Искам да подкрепя факта, че платформите, които искат да инвестират в проекти, които предлагат, биха могли да го направят така наречения skin in the game, т.е. те да имат заинтересованост, но това не трябва да е задължение, което да се прилага системно. За да бъдат добре информирани инвеститорите, платформата трябва да бъде прозрачна относно този тип инвестиции. Също според мен е важно да се направи ясно разграничение между информацията, която предоставя платформата на обществеността и маркетинг, комуникациите, които са насочени към инвеститорите, които са регистрирани на тази платформа. Ще се спра на трите по-проблемни въпроса, по които продължаваме да работим. Първо за надзора. Като имаме предвид, че създаваме един европейски инструмент, ми се струва важно и уместно както разрешението, така и надзора да бъдат възложени на ЕСМА. Има аргументи, които са против това, например свързани с компетенциите. Е, трябва да се увеличат компетенциите на ЕСМА. Националните компетентни органи също могат да прехвърлят такива компетентности на ЕСМА. Но този въпрос продължава дискусията в групата. Би било интересно да излезем, да разберем какво е мнението на правната служба на Европейския парламент, е, дали можем да се възложат такива функции на ЕСМА, като се има предвид, е, че към момента не е предвидено в е, компетентностите, които са възложени на ЕСМА. Необходимо е за преразглеждане на въпроса, той вече е на масата, но можем ли в нашия текст да прехвърлим такава отговорност на ЕСМА? Втория въпрос се отнася до еквивалентността. Трябва да имаме предвид, че това е пазар, който трябва да развием на европейско ниво. Затова не съм сигурна към днешна дата какви са проблемите на тази система, но все пак ние имаме европейски пазар и трябва да развиваме и пазара на колективното финансиране в рамките на Европейския съюз. И на последно място нещо свързано с първоначалното предлагане на монети. Тук бих искала да посоча, както казаха някои колеги, трябва да имаме предвид, че това е въпрос, по който трябва да работим на европейско равнище. Трябва да има регламентиране и аз очаквам Европейската комисия да излезе с предложения. Текстът за колективното финансиране не е добрият правен път, който трябва да следваме. Това исках да кажа и също искам да кажа, че Очаквам дискусиите, които предстоят през едните дни. Благодаря много, Ан. Сега Тома Ванкедендала. Той е също от ЕНП. Мисля, че е ясно, че дискусиите за криптовалутите имат отношение към дискусията, която водим, така както каза и колегата Ан. Това са въпроси, които вълнуват и мен. Аз считам, че ние трябва да изведем някои приоритети. Има доста разлики относно какво считаме за обичайно колективно финансиране и ICO този таван от 8 милиона евро, който искаме да въведем. Тоест, това може да обхване само малка част ICO в пакета, затова трябва да преценим какъв е верният подход. Освен това, ние виждаме какви са възможностите на виртуалните валути. Все още няма достатъчно практическа информация за това как най-добре да ги регулираме. Съгласен съм с колегите, които казват, че Европейската комисия трябва да направи законодателно предложение, което да е максимално широко, за да се обхване отделно въпросът за колективното финансиране. Когато говорим за виртуални валути, не можем да стоим безучастни, когато виждаме какво става в Азия, където има висока популярност. Ние тук в Европа също трябва да направим своето да регламентираме, да осигурим защита на потребителите. И от друга страна, ние не трябва, трябва да стопираме развитието на тези пазари от самото начало. Трябва да им създадем простор за разрастване. Трябва да видим също какъв е ефекта от регламентите и на тази основа да започнем да разглеждаме въпроса заедно с Европейската комисия. Благодаря много, Том. Сега за социалистите и демократите Ева Кали има думата. Благодаря, уважаеми колеги. Искам да благодаря на Ашли Фокс, както и на всички колеги, които работиха по това досия за постигналия напредък. Постигнахме съгласие по основния обхват на този регламент, таван от 8 милиона евро. Също сме на общо мнение по дефинициите, конфликта на интереси, информацията за потребителите, маркетинговите съобщения и други. Относно първоначалното предлагане на монети ICO, ние трябва да намерим подходящ начин за включването им за да гарантираме правна сигурност и да предложим сигурност на инвеститорите в един нерегламентиран пазар, все още преди да стане прекалено късно. Относно ролята на ЕСМА, тук ние настояваме, че текстът, предложен на комисията, е верният, тъй като духът на този регламент е не да се заместят националните компетентни органи от ЕСМА, а да се създаде хомогенен режим за платформите, например в страните, където все още няма развито колективно финансиране. Трябва да се има предвид, че платформите, инвеститорите предпочитат да има един 29-ти отделен режим. Аз благодаря на Ашли Фокс за търсенето на решение относно еквивалентността на, а, при а, трети държави. Можем да се върнем на този въпрос и се надявам, че можем да намерим решение на по-късен етап, но не съм съгласна на този етап с предложения член. Това е което имахме да кажем към момента. Благодаря много. Следват зелените. Мари. благодаря, господин председател. Аз също искам да благодаря на Ашли и с трудниците му за прекрасната работа по това досие. Най-напред ще кажа с какво сме съгласни. Първо, съгласни сме с инициативата за един уредба на това колективно финансиране. Няма значение как се нарича, но сме съгласни с принципа е, това е важен източник на финансиране за създаващите се и малките предприятия. Важно е да се обърне внимание на защитата на потребителите и на инвеститорите. Тук имаме добри компромисни изменения, до които успяхме да стигнем. Но всички доставчици в сянка е, споменаха проблемни въпроси. Първо, по еквивалентността с третите страни. Зелените са на място, че не трябва да имаме еквивалентност с трети страни по отношение на колективното финансиране, защото това е зараждащ се отрасъл. И също така в Великобритания ние сме най-напреднали, но се надявам, че няма да искате да се ползва някой безплатно от ширещата се липса на регламентация. Необходимо е да има надлежни надзорни процедури за платформите. Позицията ни е, че ЕСМА трябва да играе тук водещата роля, въпреки че е добре да има и тясно сътрудничество между ЕСМА и националните компетентни органи. За първоначалното предлагане на жетони смятам, че сме близо до ЕНП. Добре е да е, не се е, Е, правят опити, така да се каже, през задната врата да се е, регулира тази материя. Добре е комисията да внесе нарочен проект. Докладчикът каза, че има съгласие между партиите за вдигане на прага до 8 милиона. Аз е, на заседанието на докладчиците в Сянка казах, че не сме съгласни. Зелените са на мнение, че трябва да има пропорционален подход и прагът да е 1 милион. Някои от нашите изменения не попаднаха в компромисите, особено 949 за капиталовите изисквания за платформите за колективно финансиране е, това е близо до позицията на социалистите и също така е, по отношение на изменение 282, съжаляваме, че не е включено, защото то се отнася до проверката на собствениците. Благодаря, благодаря и за духа, който цареше по време на заседанието. Очаквам работата по-нататък. Благодаря. И аз. Марко Вали. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка тъй като по доста от въпросите, които обсъждахме, успяхме да постигнем споразумение, успяхме да се съгласим за прак от 8 милиона за микрофинансиране за проектите, така че е, да има някакъв лимит на инвестициите. Също така сме е, се споразумели е, за е, ставката за коефициента по подразбиране, който да бъде обнародван на платформата. Това са важни моменти. Доста са успехите всъщност. Има три оставащи въпроса. Първо, дали да се обхванат първоначалните предлагания на жетони. По този регламент, според мен, те трябва да бъдат включени. Те трябва да бъдат част от приложното поле. Пазарът се развива и мисля, че е важно в това отношение да има европейска уредба. Затова подкрепям позицията на докладчика по въпроса. Същото въжи че надзорът не трябва да бъде съсредоточен в ЕСМА и единствено в ЕСМА. Трябва да се обърне внимание на ролята на националните органи, тъй като те могат да познават по-добре, всъщност те по дефиниция познават по-добре националните системи. И със сигурност има какво да предложат на този тип ам, уредба. Също така, между този регламент и други актове има много големи връзки, а там националните органи играят голяма роля. Имам предвид регламента Мифит. Е, във връзка с еквивалентността на третите страни. Е, всичко това е много щекотлива тема, е, защото тя е свързана и с Брексит. Трябва да има клауза за преразглеждане, така че след няколко години да видим какво ще правим с третите страни. Много сме говорили по темата. Полезно е, винаги е полезно да се разговаря с колегите. И смятам, че ще се умеем и да се справим с оставащите неща. Благодаря, Марко, за твоето изказване. Мисля, че се изказаха всички докладчици в сянка. Сега преминавам към спонтанните изказвания. Перваш Берес. Искам да се изкажа по два въпроса. Докладчикът спомена э, разговора вчера с тримата председатели на европейските надзорни органи. Да, э, това досие не веднъж э, бе споменавано в този разговор. И искам да ви кажа, че съм си отбелязала нещо във връзка с първоначалното предлагане на жетони. Председателят на ИСМА много ясно каза, че става дума за сериозен въпрос. Не можем да ограничаваме да слагаме юзди на иновацията, но трябва да се вземе предвид, че има рискове както от гледна точка на изпиране на пари, така и от гледна точка на изгубване на анонимността. И това е предложението, което ще направя на координаторите. Е, според мен, удачното решение за нашата комисия е да третираме въпроса за първоначалното предлагане на жетони, но е, по логичен, последователен начин. Добре е, е да се постави въпрос на комисията с или без резолюция, който да позволи надлежна дискусия. Вместо темата да бъде уреждана така като странична. Мисля, че тя е прекалено сериозна, за да бъде третирана по този начин. Второто, което ще кажа, засяга ролята на ЕСМА. Наистина компетентността на ЕСМА е открита. Нищо не пречи в конкретен нормативен акт да бъде добавено правомощие за ЕСМА, но е, това трябва да съответства логически на цялата компетентност на ЕСМА. В докл... това, което каза докладчика, обаче аз откривам някои противоречия. Значи при наличието на еквивалентност ще има един вид паспорт за възможно най-голям е един вид глобален пазар. А пък когато става дума за надзор над това, което се прави, говорим за правомощия на националните надзорни органи. Това ми се струва противоречиво. Мисля, че тук трябва да разчитаме на проекта на комисията и на ролята на ЕСМА, за да се ориентираме към изграждането на истински европейски пазар, така както каза и нашия докладчик Сянка от името на социалистите. Благодаря, Перваш. Може би е, преди да дам думата отново на докладчика Ашли Фокс, да помоля комисията да се включи. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и на докладчиците в Сянка за тяхната подробна работа върху проекта. Много се радваме, че по това досие се напредва бързо, тъй като то е важен аспект от плана за действие при изграждането на единния капиталов пазар. По трите въпроса, които се разискват тук, ще кажа следното. Ролята на ЕСМА. Това, което се стремим да постигнем е равни условия за участие за всички пазарни субекти и намаляване на тежестта за извършване на търговска дейност в целия европейски пазар. За това ние се стремим към лицензиране на платформите чрез ЕСМА. Според нас това съответства на духа на стремежа ни към единна уредба и практика в целия европейски пазара. Не сме включили първоначалните предлагания на жетони в нашия проект, тъй като все още предстои да проучваме и да преценим развитието на пазара, характера на рисковете на този пазар и начина за тяхното преодоляване. Затова според нас е в известен смисъл преждевременно да включваме първоначалните или поне всички първоначални предлагания на жетони в този проект. Бихме предпочели най-напред да извършим оценката си до край и след това да предложим по-удачен режим. Третият въпрос е, еквивалентността спрямо третите страни или на уредбата на третите страни. Не сме включили този въпрос, защото европейският пазар за колективно финансиране е много малък, особено ако го сравните с други пазари в Азия, в Съединените щати. Целта на настоящия проект е да се даде възможност за разрастване на пазара в Европейския съюз на единния европейски пазар и оттам нататък да се върви напред. Благодаря. Преди да дам думата на Ашли няколко бележки от моя страна, аз също ще имам изменения по досието. Първо, мисля, че по отношение на Прага има доста широко споразумение и смятаме, че това ще улесни докладчика. По въпроса за еквивалентността, според мен от нашия собствен доклад, е, прият преди няколко месеца от парламента, е ясно, че има следния принцип. Когато една трета страна е решила явно да се придържа към нормативната уредба на Европейския съюз, стандартите, които създаваме, юридическите разграничения, които въвеждаме, тази трета страна трябва да има възможност да извършва операции на нашия пазар. Да, аргументът, който изтъква комисията е валиден, обаче ако искаме пазарът да се развива в бъдеще, трябва да мислим за неговото откриване към трети страни. Но те, трети страни, които безусловно се придържат към правилата правилата на нашата нормативна уредба. Е, мисля, че беше спомената идеята за преглед е, няколко години след влизането на регламента в сила. Това може само да се приветства, за да се избегнат политическите спорове. По принцип обаче трябва да имаме съгласие, че пазарът следва да се разширява. Това е важен принцип. По отношение на ЕСМА, много важно е да няма двойно лицензиране. Такъв режим не би бил подходящ както за зараждащия се пазар на колективно финансиране, но и за бъдещото му развитие. Е, имаше и интересно е, предложение да поискаме становище на правната служба. Какво мисли ли по въпроса е интересно? Струва ми се, че в преговорите трябва повече да помислим за ролята на ЕСМА. Ашли. Благодаря, господин председател, и благодаря на докладчиците в Сянка за техните коментари. Няма да повтарям всички тях. Още повече днес след обед имаме среща с контрадокладчиците. Позволете ми да отговоря на някои от въпросите, които бяха поставени. Благодаря за това, което казахте за защитата на инвеститорите. Ценя измененията, които са внесени в тази връзка. Мисля, че те могат да бъдат приобщени е, чрез е, така наречения критерии е, за знания при навлизането на пазара. Опасението ми обаче е, че някои други предложения могат да забавят процеса. Може би не мога да взема отношение към тях веднага. Вие, Мари, споменахте, изменение 249 и 282. И е, тук трябва да имаме предвид е, уредбата за капиталовите изисквания. Благодаря на колегите, които подкрепиха включването в приложното поле на първоначалното предлагане на жетони. Предполагам, че тук комисията ще трябва да гласува, защото няма обща позиция сред контрадокладчиците. Мисля, че двете големи групи имат определени позиции. Единственият начин да се преодолее това е гласуване в комисията. Не знаем какво мисли съветът обаче. Той може да се окаже изцяло против и в такъв случай може да ни свърши времето за работа. Мисля, че в парламента ще постигнем много и е, ще получим повече от комисията, ако гласуваме. Аз призовавам членовете на комисията да гласуват за включването на първоначалните предлагания на жетони. Е, друг колега каза, че трябва да има преглед в близко бъдеще относно еквивалентността на уредбата на трети страни. Мисля, че това може да се включи в проекта. Това беше от моя страна, господин председател. Благодаря, Ашли. Преговорите продължават. Гласуването в ЕКОН ще бъде на 5 ноември. Благодаря много на докладчика и на докладчиците в Сянка за изказванията. Правя две минути пауза и ще преминем към следващата точка. И така, благодаря ви, колеги. Сега преминаваме към точка 14 и точка 15 от дневния ред. Точка 14 корпоративно данъчно облагане на значителното цифрово присъствие и точка 15 обща система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставяне на някои цифрови услуги. Нека най-напред се справим с първата точка – значително цифрово присъствие. Дарио Росати е, е докладчик. Обаче е, друг колега ще го замества. Благодаря казва колегата Нидермайер. Извинявам се от името на господин Росати. Той не може да бъде тук, за съжаление, но ще прочета дума по дума изказването му. Дариош би е, желал да подчертай, че подкрепя линията на комисията в своя доклад. Според него, това дългосрочно предложение е от много голямо значение за дългосрочния разговор за облагането на цифровата економика, особено като се има предвид, че не трябва да се въвеждат прекалено много нови данъци. Доколкото водеща е Организацията за економическа за економическо сътрудничество и развитие, но нейната позиция не е достатъчно развита. Европейският съюз трябва да възприеме водеща роля. Според е, Дариус, е, нашата уредба трябва да се използва като база за работа на международно ниво, защото като липсва обща уредба в Европейския съюз, държавите членки са започнали свои собствени нормативни проекти, работят върху тях, приемат ги и това води до фрагментиране на вътрешния пазар. Дариус не променя проекта на комисията, но откроява няколко важни въпроса. Първо, той е, подчертава значението на работата на специалните комисии, сформирани във връзка с данъчното облагане и данъчното укривателство в парламента и необходимостта от отчитане на резултатите от тяхната работа. Второ, трябва данъчните органи и данъчните субекти да получат ясни насоки е, чрез нашата уредба, за да се намали правната несигурност. Прекалено много заинтересовани субекти са подчертали, че с определенията може да се проявят някои проблеми. Освен това, комитетът за данъчно облагане в цифровата сфера трябва да бъде съобразен с това, което се прави в сферата на дружественото право. Той трябва да предлага е, правилата за значимо цифрово присъствие и да служи като орган, който улеснява сътрудничеството между компетентните национални органи, за да се намалят случаите на двойно облагане и липса на облагане. В доклада на Дариуш се подчертава, че измененията в данъчното законодателство на Европейския съюз трябва да бъдат съобразени с принципа на данъчната неутралност и да не правят дискриминация между дружествата в Европейския съюз и дружества извън Европейския съюз. Малките и средните предприятия трябва да бъдат извън приложното поле, а в момента не е подходящо да се променят праговете за значимо цифрово присъствие. Трябва да има оценки или проучвания от страна на комисията или на заинтересованите, за да се направят промени. Не е добре да се гадае. И Дариш очаква по-нататъчната работа по това важното си. Е. Благодаря. Е, Благодаря. Благодаря от името на Дариус Русати. Второто досие е за обща система на данък върху цифровите услуги, е, върху приходите от предоставяне на цифрови услуги. Имате Пол Танк, имате думата. Благодаря, господин председател. Днес е, обсъждаме един сериозен проблем. Това, са, е, това е, че най-крупните компании за да плащат най-малко данъци. За мнозина това е нечестно, несправедливо, но освен това, освен всичко, то е и крайно неефективно, защото няма равнопоставеност. Значителни различия има между традиционните многонационални компании и цифровите такива. Особено когато става дума за данъчно планиране, когато се занимават с данъчно планиране. Най-големите компании плащат най-малко данъци, най-низки данъци. Трябва нещо да се направи. Но пък това, което Европейския парламент вече е предложил в докладите, доклада на Елена Масур и, е, и мен по общата корпоративна данъчна база, предлага едно структурно решение – така, че, така, щото данъците да плащат повече корпоративен данък. В този доклад е, ние включваме вече понятието за значително цифрово присъствие, което обсъждахме вече, което е хубаво. Също времено знаем, че съвета бави топката. Съвета би трябвало също да мине отвъд един от души и да използва гласуване с мнозинство, защото това ще придвижи нещата напред. Но ни трябват и краткосрочни непосредствени действия да не блокираме по никакъв начин е на, на личното структурно решение. Така че радвам се, че в момента е, французите предлагат една клауза за постепенно е, изтичане на. Е, прекратяване на валидността на дадени разпоредби и това прави нещата времени и това е добра стъпка, е, краткосрочна, към дългосрочното структурно решение. Но след като об, обсъдим краткосрочното решение, няма е, основание да не изберем е, равнопоставеността. Сега данъчната ставка от 3% е твърде занижена, трябва да е някъде към 5%, предвид и маржовете на печалба – особено когато имаме случай на агресивно данъчно планиране, значи 5% е много по-добре. Второ, няма причини да изключваме най-големите и най-бързо разрастващи се дружества в света. Е, защо да ги изключваме най-богатите хора от, е, в света от е, този бизнес? Значи трябва да увеличим данъчната ставка, но и, и е, приложното поле, така че да включим и Amazon и Netflix. Значи, от една страна да бъдем по-амбициозни и да дадем да се разбере от парламента, че съвета не би трябвало да бави нещата и че трябва да действаме, да, бъдем, да проявим амбиция и е, е, даже повече амбиция, отколкото в момента, за което е нужна политическа воля, за да придвижим проблема напред. Значи по-висока ставка и по-широк обхват. Виждам, че различните определения на цифрово присъствие дефиницията, която се предлага във връзка с е, обща корпоративна данъчна база, е по-широка е, от тази. И накрая стигаме до положение, когато данъчните администрации, националните данъчни администрации е, работят с европейски данъци, трябва да помислим за практическата страна на въпроса. До, къде, до, до каква степен може с, да се оперира с европейски данъци на, на национална е, основа? Защото е, трябва да градим доверие и в Европа. Независимо от е, данъчните власти, които работят с така наречените европейски данъци, да се следват европейски стандарти във всички случаи. Благодаря, господин председател. Благодаря, Пол. Имаме, сега чухме мнението и на двамата докладчика. НП и социалисти демократи вече са се изказали по този въпрос. Сега от ЕКР господин Фокс е докладчика в сянка, но Бърнат иска думата. Има, е, имаше я. Благодаря, господин председател. Извинявам Ешли Фокс за това, че не може да присъства. Той ме помоли да изчета неговото е, е, текста по двата доклада. Доклада Русати и темата на този доклад. Няколко изменения са предложени от докладчика. Общо взето Ешли Фокс приветства целта да се облагат е, цифровите компании със значително присъствие. Нашата група подкрепи измененията на докладчика, е, които ще са е, ще се съобразят с суверенитета на, на държавите членки по корпоративния данък. Ешли обаче смята, че 7 милиона евро като прак, е, който трябва да бъде постигнат, това той приема, но не смята, че е, достатъчно е разумно да се включи в обща корпоративна данъчна основа. Е, тук нещата опират до едностранни мерки. Идеалното положение според нас е да се въведат мерки от ОИСР, но в момента това изглежда невъзможно. Държавите членки не трябва да се пречи да решават едностранно тези проблеми. Общо взето господин Фокс очаква да работи с докладчика по това досие. И сега второто е, изявление на господин е, Фокс по доклада на Танк. Той приветства е, проекта доклада. Съгласен е, че трябва да се прилагат данъци в резултат на участие в цифров интерфейс. Притеснява го обаче преклената разводненост на доклада. Той величава от 2,5 на 3%. Смята, че това е една преходна мярка към въвеждането на общия корпоративна данъчна база и гледа го като на времен, като на клауза, която чиято насила ще изтече след време. Докладчика пред предпочита да се постави ударението върху намаляване на данъчната ставка е, той смята, че от най-доброто положение е да се прилагат мерки на, на ОИСР, но междувременно на държавите членки не трябва да се пречи да действат едностранно по въпроса. Общо взето, Ешли е, очаква да работи е, конструктивно с докладчиците, с докладчика. Не виждам представител на АЛДЕ казва председателя. Тогава минаваме на зелените. Имаме ли някой от зелените? Няма. Е, виждам представител на ГУЕ. Мартин, заповядай. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за е, доклад, който върви в вярната посока но този дебат е по-многостранен, защото нещата опират тук и до данъчно право в 21 е, е, век, е, когато вече се явява цифрова економика и трябва едно по-справедливо разпределение на данъчното бреме. Това е много интересна тема, по която има и много противоречия. Е, важно е за нас е, е, как ще се преразпредели добавената стойност от данъчното облагане между, в обществото и да се избегнат данъчни скандали, които вече бяха споменати тук. Предприемачите в интернет, големите концерни ги предизвикаха и сега в мисля, че Брит британската култура. Е, позна... Запознати сме с известното Мапет Шоу и двамата господа е, от е, на сцената, които разменят саркастични бележки и коментари. Ние като европейски законодатели е време да напуснем ложата в, от Мапет Шоу и да излезем на сцената и да дърпаме, да водим действието. Е, това ни е, задължава новата реалност на цифровото економика. Разбира се, е, държавите членки в Европейския съюз имат, намират различно положение по отношение на данъчните облагане. Например, германското правителство гледа доста скептично на този въпрос. Финансовият министр не вярвам да промени своето мнение е, и а всъщност е много разумно да действаме в тясно взаимодействие е, в това отношение колкото до, до е, данъчното облагане, то трябва да е, е в тясно взаимодействие с е, економическата е, дейност на, на предприятията. Това, което не разбираме и по което имам въпрос е по което трябва да говорим допълнително, това са е, предприятията за е, е, разпоредбите, нормите за малки и средни предприятия. Дали те са достатъчно обхващащи, за да не се стига до двойно данъчно облагане и имам въпрос относно изменение 9, което се отнася до компетенциите на държавите членки. Няма ли да е разумно, няма ли да е добре? Е, тук аз виждам едно противоречие с е, е, доклада на Танк да се определи даден, една данъчна ставка, за да се избегне данъчна на, на конкуренция. Приветстваме повишаване на данъчната, завишаване на данъчната ставка на 5%. Мисля, че това ще намери подкрепа в съответните среди. По този начин ще бъде задължена цифровата економика да изпълнява своите социални задължения към обществото и се надяваме по този начин да пратим един по-така силен, убедителен сигнал, който да поеме и, и е, съвета е, и това да повлияе на позицията на държавите членки, включително и на, на германските е, финансови власти, данъчни власти. Благодаря сега за ФДД. Yes. No. From... Нямаме е, от ЕНФ. Тогава стигаме до незаявени изказвания. Всъщност, извинявайте. Благодаря, господин председател. Ален, е, приветствам докладчика за качеството на свършената работа. Предлагаме, предлагаме текст, който е добра база за е, размисъл и за позиция, от е, която нашата комисия да вземе. Бих искал да е, наблегна на въпроса за неотложността, спешния характер на това досие. Първо, тъй като редица държави членки под натиск на населението се опитват да вземат едностранни решения в този е, економически отрасъл. От друга страна, все още е, имаме така една възможност е, след много е, странни е, е, скандали, свързани с облагане на многонационални компании, все още имаме възможност да се възползваме от тези скандали, за да въведем една данъчна система, система на данъчно облагане, както в европейски мащаб, така и в световен мащаб, която да отговори на актуалната ситуация. доскоро инициативата, която можеше да поеме европейски, да вземе е, Европейския съюз по е, цифровата економика, е, се разглеждаше в САЩ като, като агресивна стъпка по отношение на економиката, на американската економика и някои от техните предприятия сега всъщност се вземат да пример от американската администрация и се използват за сравнение с общите регулаторна уредба на Европейския съюз аргументите, които, е, разбирам аргументите, които изтъкнаха някои в тази доста деликатна образ е, е, и очакването да, това да стане ОСР да, да, да заложи системата, но мисля, че това е несериозно защото е, сега, когато става дума за американски многонационални дружества и техните филиали в Европа, е, трябва е, ние, европейците, да кажем е, ясно какво е, очакваме и какво искаме е, и е, да изработим позиция, след която да е, договаряме, е, по която да договаряме след това с е, големите е, партньори. Но мисля, че една позиция на на, на, ОИСР е, е предпоставка за това е, предварително условие. Е, това е значителен. Е, тези данъци са значително средство за захранване на европейския бюджет и за това се предлага това да стане чрез общата корпоративна данъчна основа бихме могли да финансираме част от европейския бюджет с част от данъчния ресурс, по който започваме дебат в момента и не сме сигурни, че ще стигнем до съгласие все още, тъй като е, е, имаме до, до, в, до следващата е, многогодишна финансова рамка. Е, ето защо аз настоявам за е, да се, неотложни, спешни действия е, и призовавам към това и съвета, и комисията, която тук е представена чудесно. Т.е. Е, ще приключа, като кажа, че ако е, по нещо трябва да е, придвижим нещата напред и да се опитаме да намерим консенсус в парламент и другите, и другите институции, това е за присъствието, за цифровото присъствие. Това е, е е, една е, така, от една страна е, отговаря на доклада на Пол Танк, също така и на Дариуш Розети, че в, имам, направили сме предложение за изменения по доклада на Пол Танк, но ако трябва да напреднем наистина, трябва да следваме тези предложения за изменения. Някои от кандидатите за изказвания току-що пристигнаха в залата от НП. Ако вече сте се настанили и сте си събрали мислите, имате думата. Благодаря, господин, господин председател. Преди всичко да благодаря на двамата докладчика за свършената работа и за предложенията, които правят. Бих искала да представя извинението на господин Марто, който трябва да присъства на гласуване в Комисията по рибарство. Той е координатор е, от НП. Там Единната цифрова рамка, е, законодателна рамка трябва да е приоритет за европейските институции, които трябва да създадат една стабилна такава и а, актуална. Това е абсолютно задължително. Имаме над 500 милиона потребители в Европейския съюз на този вид услуги. В този смисъл предложението на Палтанг е, е добро. Съгласна съм, че данъчни, е, цифровия данък е една временна мярка, която ни е необходима, докато намерим постоянно решение. Трябва да направим така, защото тези дружества да си плащат данъците в Европа, за да, са, да има равнопоставено с традиционните компании. Всяка фирма трябва да си плаща своя справедлив дял и то от, да плаща дължимото и то там, където извършва своята дейност колкото до приложното поле на, на е, приходите, е, това, това трябва да съответства на, на обхвата, на обема на е, цифровите услуги, които те предлагат. Сега редица въпроси поставя колегата. Предложението е и така амбициозно и доста е, революционно, така да се каже, е, така че трябва да бъде взето след подробен анализ. В съвета обаче съществува риск е, много държави членки да прилагат едностранно мерки, което ще разпокъса единния пазар. И от тук необходимостта да има орган, който да наблюдава плащането и надзирава плащането на тези данъци и е, дружествата, които ги дъл, дължат. Трябва да има и стрикно формулирани клаузи, чрез които да се преразглежда ефекта от тези мерки и възможност да се включат и допълнителни услуги в е, е, приложното поле. Благодаря. Виждам е, присъствието на комисията тук. Е, е, не знае дали са готови да вземат думата на този етап след чутото, но такава възможност имате, ако желаете. Благодаря. Добро утро на всички. Първо да благодаря на докладчика за много задълбочение и подробен анализ по текст и облагането на цифровата економика. Доклада на господин Танк въпросът е по-скоро обира до приложното поле и връзката между е, кратко и дългосрочните е, цели. Това е много е, уместно. Ние в комисията е, всъщност е, основаваме предложението си именно върху тези принципи. Като е, засягаме и тези нови елементи, които вие сте е, изброили. Е, интересна е и връзката между работата на на парламент, в парламента по е, общата корпоративна е, данъчна основа и опасенията, които имате, че цифровия пакет е, би могъл да отклони вниманието от работата по обща консолидирана корпоративна данъчна основа, но, така че трябва да се допълнително да се е, помисли по този въпрос. Е, поставен бе въпроса за състоянието на дискусията в е, е, съвета. Трябва да разграничаваме техническите и политически аспекти на, на този, на този дебат. По технич... На техническо равнище нещата са напреднали. Там все още има да се работи по предложното поле. Е, защото съвета е склонен да ограничи, да, да е, стесни приложното поле по отношение на предложеното от комисията. Вторият е спорен въпрос е, е, е, е клаузата за преразглеждане, е, която сега, по която сега се търси приемлив текст в съвета. И е, сега е, е, трябва да се работи по е, начина по който ще се събира този данък, за да не е свързано това с преколено тежка администрация и бюрокрация и разходи. Трябва бързо да стигнем до консенсус, защото политическия дебат всъщност трябва да се води върху един технически изчистен, вече стабилизиран текст. Е, ние сме на разположение на докладчетите и докладчетите в сянка за всякакви технически въпроси, които биха имали и е, съм съгласен, че наистина трябва да се е, работи работим много с чувство за, за спешност и неотложност по това досие, тъй като е, това ще се отрази предвид бюджета за следващата многогодишна финансова рамка. това ще се, би се отразило много сериозно защото е, трябва да се знае какви е, данъци е, и как ще се управляват, ще предстоят да се събират в следващите години от Европейския съюз. Благодаря на комисията. Има ли други колеги, които искат да се изкажат на този етап? Аз искам да кажа няколко неща от моя страна. Зная, че въпросът е труден. Всъщност има два основни въпроса Става дума как да се облага цифровата економика в обстановка, в която има толкова голямо разнообразие на бизнес модели, практики, свързани с маркетинга и прочее. Това е предизвикателство. Второто предизвикателство е политическо. Има искане от обществеността да има данъчна политика в тази сфера. Както знаем от комисията, средната ставка е 7-8%, която е доста по-ниска, отколкото остан... данъците, които се начисляват на големи и малки други оператори в Съюза. Знае, че въпросът за данъчното облагане е въпрос на национален суверенитет но въпреки това считам, че трябва да се опитаме да намерим консенсус, както каза Алан Ламасур. Трябва да се постигне някакво съгласие, вместо да имаме едностранна позиция, която може да изкриви вътрешния пазар. Особено, що се отнася до цифровия пазар, който е силно интернационализиран и многообразен в средносрочна перспектива е да има международно споразумение в рамките на ОСР, но въпросът е как ще действа то при сегашните обстоятелства. Очевидно е, че САЩ вървят в друга посока. Знаеме, че ОСР сега са отворени за идеята и са започнали работа. Един от начините да се избегне това, както каза миналия път Московичи, е да видим какво може да се направи чрез това предложение за постепенно прекратяване на действието. Първо, за да се включат данъка върху цифровите услуги в рамките на процеса БЕПС на ОСР. Както каза комисария, държавите членки търсят вече възможности за облагане с данък на цифровите услуги в своите юрисдикции. Сега ние имаме възможност да направим нещо, но за това е необходимо консенсус, по мое мнение. Държавите членки не могат да бъдат принудени да направят нещо в рамките на компенсациите, механизмът свързан с времето, което ще измине преди въвеждането на международно споразумение, ни дава тази възможност да разгледаме проблема. Лудика и Пол, ако искат да кажат нещо в заключение, в заключение на този дебат. Пол, благодаря, господин председател. Добре е, че вие осъзнавате обществените очаквания за справедливо данъчно облагане, за равнопоставеност. Би било опасно да не постигнем съгласие в рамките на Европа, ако се тръгне към едностранен подход, което би довело до фрагментация. Някои държави членки вече предлагат свое предложение и не можем да ги виним, че не изчакват. Трябва да се постигне резултат, тъй като той ни е необходим. Трябва да имаме предвид, е, че е необходимо да имаме европейски подход е, в е, тези международни преговори, които предстоят относно значителното цифрово присъствие и общата консолидирана данъчна основа за корпоративно облагане. Не можем да чакаме Съединените щати да излязат с предложение. Не можем да чакаме намирането на международно решение, защото има разлики. Затова трябва да имаме европейски подход и да работим за международни преговори. Сещ действат едностранно прияти наскоро техни решения не бяха консултирани с европейските им партньори. И сега ние трябва да начертаем пътя напред. Силно се надявам, че като първа стъпка може да се въведе този данък върху цифровите услуги и той да доведе до по-нататъчни разговори. Аз бих искал да се увеличи обхвата. Това е и искането на обществеността. Виждаме такива големи компании, които бързо се разрастват. Амазон, Netflix, Дискусиите в съвета са по-скоро за ограничаване на обхвата, като се изключи продажбата на данни. Ако това се допусне, ще се отвори голяма празнина. Относно оценката на въздействието, от дискусията, която проведохме, Виждам, че сме за равнопоставеност, е, за справедливо данъчно облагане, но трябва да имаме предвид, че сега ние се движим в мрак. Е, това е територия, която все още не сме обхванали. Освен това, трябва да има предвид, че не става дума за точна наука. Необходимо е политическа воля, за да се постигне съгласие. Аз съм оптимист, че може да се постигне това, че може да се намери добър компромис в рамките на общата корпоративна данъчна основа и общата корпоративна данъчна основа. Благодаря за тези два доклада. 16 октомври е крайния срок за изменения. На 19 ноември ще бъдат разгледани внесените изменения. В ЕКОН се очаква гласуване на 3 декември, като целта ни е през януари да влезе в пленарна зала. Благодаря ви. Сега ще направим кратка пауза, преди да пристъпим към следващата точка.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 Dear colleagues, Уважаеми колеги, добре дошли. Бих желал да приветствам с добре дошла комисаря по конкуренцията Маргарет Вестегер за втория и последен структуриран диалог за 2018 година. Това е отлична възможност да обсъдим с вас въпроси, свързани с политиката на конкуренция, както и да изразим подкрепата си за вашите действия, които доказаха, че активен и модерен начин на прокарване на политиката на конкуренция допринасят за справяне с някои от най-големите предизвикателства в глобализирания свят. Това е силен инструмент да бъдат областени гражданите, потребителите. Случаят с Люксембург показа колко добре е това. Вие установихте, че е имало случай на двойно данъчно необлагане, но това е било законно, т.е. освен ако не се променят законите там, това е законно. Сега те извършват промяна в закона, Тоест, вижда се, че можем да направим много за конкуренцията, като работим в законодателната сфера, както и по програмата БЕПС. Въпреки, че резултатът за нас беше малко изненадващ, ние разбираме правната страна на въпроса. Вие осветлихте този въпрос, дори в случай, когато самите конкурентни инструменти не водят до решаване на проблеми, защото те са от законодателно естество, те все пак допринасят за намирането на някакво решение, за намирането на вярна дефиниция за това какво означава място на стопанска дейност. И така, благодаря ви отново. Това сигурно ще бъде също част от дискусията ни. Искам също да напомня какво правим ние в сферата на политиката на конкуренция. Предстои гласуване в скоро време Работим по доклада на господин Лунес за прилагането на член 1718. Днес след обед ще имаме разисквания относно процедурата. За пръв път работим и по европейска програма, която обхваща Политиката на конкуренция, това е нещо добро за нас. Господин Лунес е нашия докладчик. Той ще представи становището си на 22 октомври. Освен това, изготвяме годишен доклад по политиката на конкуренция. Нашия докладчик е подготвил проекто доклада си, който ще бъде представен на следващото заседание на комисията ЕКОН. Това е много важен контекст. Виждаме какво става в автомобилостроението с Google, случая в Люксембург. Затова е много важно да проведем тази дискусия с вас. Ние също от наша страна работим в различни области, свързани с конкуренцията. Имате думата, Маргарете. Благодаря ви. Благодаря ви за сърдечното посрещане. Аз не само проявявам интерес, аз дори говоря в полза на това колко важно е да има равнопоставеност и справедлива конкуренция. Много юристи, сложна материя е това. Има много законодателни разпоредби, но когато пазарът е отворен, хората решават какво да купят и ако няма такъв избор, тогава иновациите ще отидат някъде другаде. Ние като потребители получим справедливо това, което търсим на пазара, ще останем с чувството, че живеем в едно по-справедливо общество. Аз съм готова да продължа да работя заедно с вас, с Мишел Реймон, последващият доклад за конкуренцията. Разбира се, когато имаме отворени пазари, потребителите могат да получат най-добрите цени. Това ще бъде стимул за иновиране в бизнеса Разбира се, ние отстояваме конкуренцията с делата, които завеждаме. Понякога оставам с впечатлението, че потребителите не се вълнуват толкова от това как действа пазара, защото има някои неща, които не могат да се решат на пазара, от пазара само. Не можем да разчитаме само на него за решаване на проблемите. Затова е необходимо законодателство, необходими са строги законодателни мерки за изграждането на силно общество. Вие го знаете много по-добре от мен и това въжи не само за вашия парламент, а, а, но това е парламентът, който ни дава рамката, в която работим. Миналия месец започнахме картелно разследване относно поведението на пет големи автомобилостроители от Германия. Ние виждаме, че тези компании работят заедно и подозираме, че не само, че работят заедно по законни въпроси, като сигурността и прочия, а по-скоро, че работят заедно за избягване на конкуренция по технологии, които могат да намалят емисиите от а, а, дизеловите и бензиновите имат автомобили. Ако това се докаже, това поведение ще означава, че е лишило гражданите от възможността да карат по-чисти автомобили, въпреки че е налична нужната технология и обединяването на усилията да не се използва най-добрата технология за изчистване на емисиите е нещо, което е неприемливо. Затова ние искаме а, да проверим дали работи пазара на автомобили в интерес на потребителите. А, и тук също ни е необходимо да имаме добро регламентиране за намаляване на вредните емисии от автомобилите като цяло. Миналата седмица, както знаете, парламента гласува нови правила за емисии от автомобили. Комисията, разбира се, ще работи тясно с вас за постигне, постигане на амбициозните цели, които са поставени. Същевременно ние продължаваме да провеждаме разследванията си за държавните помощи да не се допуска да се предоставят предимства само за някоя, не за всички. Това е свързано и с незаконни данъчни предимства. От 2014 година ние сме наредили връщането на над 15 милиарда евро неплатени данъци от повече от 14 компании, сред които има и големи и малки. Но ние можем, не можем да следваме само този, този път, ако държавите нарушават правилата за държавни помощи. И тук искам да спомена Макдоналдс. Това е най-новото, с което се занимавахме напоследък. Макдоналдс получи разрешение от Люксембург да използва договора за двойно данъчно облагане с САЩ, за да избегне плащането на данъци върху печалбата си. В резултат имаше двойно данъчно необлагане, защото печалбите им не бяха обложени нито в Люксембург, нито в САЩ. Ние е, получихме е, доста е, подкрепа. Беше привлечено вниманието ни за върху това. И добре е, че граждани на ЕПО проявяват интерес към това, което се случва. Ние извършихме задълбочен анализ, но той не потвърди първоначалните ни подозрения, защото третирането на, люкс, на Макдоналдс от Люксембург е разрешено съгласно договора. С други думи, Макдоналдс не е получил специално третиране, тъй като същото е, е било на разположение и на всички останали в същата позиция. В този случай Люксембург не е нарушил правилата за държавна помощ. Разбира се, това не означава, че всичко е наред. Не е справедливо Макдоналдс, както и която и да е друга компания в същото положение, може да използва разликите между данъчните правила в Люксембург и САЩ, за да не плащат данъци. И аз се радвам, че правителството на Люксембург предложи нови закони, излезе с проекто предложения, за да се коригира това. Това означава, че не само Макдоналдс, но всяка друга компания в аналогична позиция ще бъде обхваната от промяната. Мисля, че това е много добър пример защо ние трябва да съчетаваме правоприлагането на държавните помощи с активни законодателни мерки. Ние се нуждаем от силни национални, европейски и световни правила, за да не допуснем вредни несъответствия в данъчните ни системи. Значителен напредък вече беше постигнат е, благодарение на вашия парламент, но е необходимо да продължим нататък и да не а, се стига само до това да бъдат прияти нови правила, но и те да бъдат прилагани от данъчните органи, които имат добре обучени хора, които са в състояние да прилагат тези нови правила. Искам да ви уверя, че работата ни в сферата на държавните помощи ще продължи. Ние работим разглеждаме и данъчните предимства, които се предоставят чрез държавни помощи. Ние ще започнем допълнителни разследвания, ако установим, че това уврежда конкуренцията. Разбира се, пазарите също трябва да обслужват потребителите сега, когато нашата економика се цифровизира. През юли ние взехме второ решение срещу Google и незаконното им поведение – Google злоупотреби с господстващото си положение в оперативните системи за телефони и таблети Android, които се използват от милиони европейци ежедневно. Това, което ние считаме, е, че Google цели да укрепи своята позиция в онлайн търсенето, когато се използват смартфони и таблети и производителите на телефони също са били задължени, ако искат да използват Google Play Store, да инсталират Google Search и браузър Chrome и по този начин Google гарантира, че потребителите ще бъдат насочвани към неговите услуги за търсене и към неговите браузъри. И това а, означава, че ако Android иска да използва друга система, трябва да, изпо... да иска разрешение от Google. Android е отворена система, но всъщност тази, която се ръководи от Google, не е отворена ни най-малко, тъй като Google решава а, кой, кой, а, коя търсачка да се а, ползва но не Google трябва да решава кой ще спечели съответна бизнес. Това е избор на потребителите. И така ние наложихме глоба на Google в размер на 4 милиарда евро и поискахме да преустанови незаконното си поведение. И а, ние искаме конкурентите да имат а, справедлива възможност да достигнат до потребителите на новите версии на Android. Също разработчиците могат да продължат да разработват приложение за Google за версия Android, но също и да развиват собствените си приложения. Много неща вече са цифровизирани, но ние сме все още в началото на цифровата революция. През март аз назначих трима специални съветника, които да следят за развитието на пазара. Един има опит в економиката, друг по технологии и, третия по правото в областта на конкуренцията. Ние искаме правилата, свързани с конкуренцията, да са годни за целта, за която са приети ни е... Ще организираме през януари конференция по въпросите на конкуренцията в цифровата економика и парламентът ще бъде поканен. Така че, що се отнася до състоянието на Съюза от наша гледна точка, нещата вървят с пълни темпове и ние предлагаме законодателни мерки като комисия там, където пазара се оказва недостатъчен, например за околната среда и за безопасността на работното място. Е, защото само чрез съчетаване на конкуренция и интелигентни закони можем да изградим една по-добре Европа. И така, аз очаквам с нетърпение нашия дебат. Председателят, благодаря ви много. Много ви благодаря за така доброто пояснение, което дадохте на проблема с Макдоналд в Люксембург. Да, явно е, че в момента се извършва изменение на законодателството и се надявам, че е, нямаше да има възможност за такава практика, ако текстът за консолидираната данъчна основа беше своевременно прият от съвета. Ето как е, липсата на нормативна уредба на ниво Европейски съюз е, позволява двоен стандарт при тълкуването на различни понятия, например постоянно местоживеене или постоянно място на установяване. Андреас Шваб е първият ни оратор. Благодаря, госпожо комисар. Вие е, засегнахте много важни въпроси. Господин Гуалтиери е, спомена окончателното гласуване е, по проекта на директива за система ECN+. Няма да има проблеми с това предложение за по ефективна работа на националните органи за защита на конкуренцията. Аз ще се спра на инструментите за контрол на данъчната политика. Е, някои от нашите инструменти търпят критика по различни причини, включително от страна на националните парламенти. Но тези инструменти показват, че ние в Европа наистина работим за равнопоставени условия за участие на пазара, което е от полза за всички граждани. Знае, че има нужда от кораж да използвате тези инструменти срещу държавите членки, които предлагат специално данъчно облагане, за да привлекат чужестранни дружества но подобни е, машинации не позволяват на европейските граждани да извоюват, да получат предимствата, които им дава единият европейски пазар. И за това мога само да приветствам вашите усилия за използване на нашите инструменти. И искам да спомена е, Sky News. Е, вчера прочетох, че Google се опитва да заобиколи европейската уредба за сайтовете за сравняване на цени. Имате ли такава информация? Вярно ли е това, което съм прочел? Ако е вярно, какви действия ще предприеме Европейската комисия? Вторият ми въпрос е свързан тясно с Брексит. Все още Дисни е, и Фокс, например, и редица други дружества планират е, да се слеят. Как ще е, работите по тези сливания? Какво ще е отношението ви към тях в случай на излизане на Великобритания от Съюза? И последен коментар, господин председател. Мисля, че е абсолютно задължително парламентът отблизо да следи вашите предложения за политиката за защита на конкуренцията в цифровата епоха, така че надявам се ние да ги получаваме своевременно. Комисарят, благодаря. Благодаря ви за работата по проекта ECN+. Очаквам окончателното гласуване. Ние вече работим с държавите членки, за да подготвим да ги подготвим, да подготвим техните национални органи за защита на конкуренцията за въвеждането на директивата в националните законодателства, така че гражданите да извлекат максимална полза от разширените правомощия на националните органи за защита на конкуренцията, да защитават потребителите в националните пазари. Е, искам да благодаря специално на докладчика. Мисля, че скоростта, с която се предвижи този законодателен проект, беше впечатляваща. Стигна до нас това, което вие казахте за Sky News. Това, че се създават различни фалшиви сайтове за сравняване на цени. Да, това са нещо като троянски коне и срещу тях планираме да предприемем мерки по отношение на контрола върху сливанията. Ние имаме планиране за непредвидени ситуации. Има риск някои сделки да попаднат между различни дати. И ние с този риск се опитваме да се справим. И Имаме много добро сътрудничество с националните компетентни органи на Великобритания. Както знаете, там конкурентният дух е силен, уменията за защита на конкуренцията са големи. Аз се надявам, че ще продължи сътрудничеството ни, независимо от Брексит. Благодаря. Перванш Берес. Е, Благодаря, госпожо комисар. Благодаря ви и за вашия ангажимент политиката за защита на конкуренцията да бъде превърната в истинска политика, която обслужва интересите на гражданите. Съжалявам, че нямаше оперативни резултати в е, случая с Макдоналд, е, въпреки че разбираме причините за това. Разбираме, че причината е в законодателството, което до някъде ограничава конкуренцията поради празноти в данъчната сфера, празноти в данъчната уредба. Този случай приключва ли вашето разследване за данъчното укривателство? Имате ли други случаи? Кога ще ги обявите? Не искам да издавате поверителна информация, но вашата работна група за данъчно планиране работи ли още? Може би това можете да ни кажете. Искам да се спра на положението в Мадейра. Знаем, че това е територия, където много наши приятели от Португалия ползват данъчни предимства и за това са и много привързани към мястото. От гледна точка на конкуренцията обаче тук Мадейра може да бъде определена като един разлом. Можете ли да ни кажете нещо в тази връзка? Третият ми въпрос е свързан с хоризонталния подход, който предлагате към конкуренцията в цифровата сфера. Тези ваши инициативи как са съчетани с един друг аспект, който зная стои на вашето внимание, а именно личният характер на данните, начинът по който се защитават личните данни. Как съчетавате един, свят, един свят, който е изцяло цифров, с е, някаква защита на личните данни, някаква неприкосновеност на личното пространство. Какви са вашите разсъждения в тази посока на плоскостта на защитата на конкуренцията? Комисарят, най-напред благодаря ви за изключително голямата ви подкрепа за нашата работа е, когато работим по въпроси за изплащане на незаконни държавни помощи. Ние е, Имаме информация от всички държави членки как използват така наречените данъчни становища. Всички те ни изпращат данъчните си становища. Е, изправим от тях извадки, национални дружества, много национални дружества, мултинационални корпорации, включително с участието на външни субекти. Държавите членки ако направят становище за трансферно ценообразуване, като цяло това становище е добре обосновано. Много добри съпоставки на цените са направени и на основата на тази информация можем да направим изводи и също така да ги обобщим в писмена форма. Казвайки това обаче, все още съществуват въпросници, които разпространяваме, за да разберем дали не трябва да образуваме нови преписки. Също така, нашата работна група по данъчните въпроси се превърна в постоянно звено на Генерална дирекция конкуренция, за да може да продължи работата си. Макар, че сме постигнали напредък, много важно е да излъчим сигнала, че продължаваме да проявяваме интерес към това дали напредъкът в държавите членки продължава. Вашият въпрос за Мадейра. Работата ни продължава. Интересното е за това, че е, в това, че специалният статус на Мадейра се използва неправомерно, погрешно. Мадейра наистина е място, където царят специфични условия. Въпросът обаче е, че ако има някаква особена схема, за да стимулирате създаването на работни места и за да привличате стопанска дейност, трябва да се използва тази схема именно за тези цели, а не за целите на заобикаляне на законодателството. Така че все още работим по случая Мадейра, все още предстои да бъдат потвърдени съмненията ни. Ще ви съобщим резултатите от работата си. Други, третият ви въпрос беше свързан с данните. Когато, например, осъществяваме контрол върху сливанията, винаги се питаме какви данни ще обединяват сливащите се дружества. Дали са лични данни, които се нуждаят от специална защита, дали са данни, които се създават, генерират се един ден, на следващия ден изчезват и трябва да се генерират отново, или пък са данни за поведението на потребителите, които са анонимни, не са лични, но са много ценни, е, защото е, те могат да се окажат бариера за навлизане на нови конкуренти на пазара. Тези нови конкуренти не разполагат с тази информация. Значи, ние започваме още в самото начало на контрола си върху сливанията да анализираме проблемите с личните данни, е, и задълбочаваме тази работа в хода на проучванията. Сега почти няма сливания, в които да няма големи масиви от данни, които да се сливат в здравеопазването, цифровото здравеопазване, селското стопанство. И това ще продължава. Следователно въпросът ще го обсъждаме заедно с вас непрекъснато, защото неговата значимост ще расте с годините. Благодаря, Рамон Тремоза. Благодаря, уважаеми господин председател. Искам да благодаря на комисаря Вестегер е, за това, че е тук, за прекрасната и работа в защита на европейските потребители и на европейския проект. Също е, така искам да ви благодаря за участието ви в ежегодната конференция за дружествата и цифровата епоха. Имам е, въпрос, свързан с Google и антитръстовото разследване. Къде сме днес? Кога можем да окажем окончателно решение. Преди е, да приключи мандата или по-късно? Е, вие казахте миналия път, когато говорихме по въпроса, че има малко по-добро положение от гледна точка на търсенията в е, тази търсачка. Това вярно ли е днес? Вторият ми въпрос е свързан с Италия. Алиталия по-специално. Платила ли Алиталия лихва по заема, който е ползвала и отговорила ли е на изискванията, които са поставени на компанията? И най-сетне сливането на Сименс и Аштън. Това е огромно сливане в железопътната сфера, в железопътния транспорт. Алстом и Сименс заедно ще държат 80% от ЖП пазара в е, няколко държави членки. От гледна точка на производство на локомотиви, на релси и на сигнализационни системи. Смята ли комисията, че това отговаря на вътрешния пазар и неговите правила? Благодаря. Първият ви въпрос. Да, Пазаруването в Google е, е разследване, което върви от известно време. Можем е, да постигнем спогодба, можем да постигнем сътрудничество или пък да наложим забрана и да глобим. Това са възможностите ни. Ако предишната комисия беше успяла да реши този случай, е, нашето положение щеше да е много по-добро. Някои от дружествата, които бяха пострадали от незаконното, от неправомерното поведение на Google, щяха да се възстановят и да напреднат доста, да просперират. За съжаление, приключването на случая в миналата комисия се оказа невъзможно и за това го поехме ние. Докъде сме стигнали? Все още сме свидетели на промени е, в е, броя на конкурентите на Google, които се появяват в съответното прозорче, когато се пазарува. Обаче много внимаваме да не прибързваме с крайните изводи, защото тези цифри не показват е, дали пазарът е отворен. Дали пазарът е отворен зависи и от това как функционира механизмът. Тъй, че все още следим този механизъм, проучваме го и го наблюдаваме. Мисля, всички знаят, че все още нямаме позиция. Тоест, абсолютно категорично следим механизма. Вторият ви въпрос беше за Ал Италия. За плановете на италианското правителство нямаме информация. Случаят все още е висящ и част от работата ни ще бъде за тази лихва, за която попитахте и какъв ще е нейният размер. В миналото сме виждали в случаи свързани с държавни помощи, че е много важно да се следи какъв е размерът на лихвата по заемите, която плащат дружества. Защото ако едно правителство инвестира в дружество е важно лихвата да е на пазарен принцип, лихвата да съответства на пазарните размери. Сливането между Сименс и Алстом действително се радва на голямо внимание. По-неформално мога да ви кажа, че хора изразяват опасения пред нас, че ще се получи едно свръх голямо дружество в Европа. Част от нашия анализ е въпросът каква роля играят другите големи глобални дружества в Европейския съюз. Дали те ще се опитат да ограничат новото дружество, което ще се образува? Всичко и дали ще зависят от инвентара от вагоните, от релсите, от сигнализационната система. Анализът ни все още се извършва. Ако хората имат опасения за това сливане, и неговото отражение върху европейския пазар, все още не е късно да ги изразят пред нас. Това е много специфичен на пазар, но той до голяма степен е и глобален пазар от много десетилетия. Ако имате опасения, моля да ги изразите. Благодаря. Сега докладчикът ни по въпросите на конкуренцията, господин Рейман. Благодаря, госпожо комисар, добре дошли. Удоволствие да се работи с вас, защото вие имате много ясен поглед върху това, за какво служи политиката за защита на конкуренцията и на кого трябва да улеснява живота на потребителите, на дружествата. Ако някакви други цели се преследват, да кажем, борба с промените в климата или борба с обезлесяването или с социалната несправедливост, значи не става дума за защита на конкуренцията и вие много ясно знаете къде да теглите чертата. Виждам, че когато говорим за цифровия пазар, се натъкваме на един стар проблем – дали регулирането на силата на дружествата в цифровото пространство да се извършва само чрез законодателни мерки. Това означава много да се бавим. Ние отделяме няколко години за изработването на един регламент, при с което време платформите са минали на съвсем друго ниво. Когато политиката за защита на конкуренцията е създадена, нейната цел е не само защитата на потребителите и на дружествата като конкуренти, но и защита на работната сила и на силата на мощта на дружествата в много по-общ план. Мисля, че в нашия ежегоден доклад за защита на конкуренцията трябва да започнем да третираме конкуренцията в много по-широка мащаб, отколкото през последните десетилетия, особено когато става дума за дружества в цифровото пространство, за дружества като Google, Microsoft и Facebook. Е, когато те използват моите данни и ме третират като потребител, като ползовател, те не ме третират като потребител. Е, когато а, ми показват а, политически статии, които променят а, моя светоглед, те не ме третират като потребител. Аз, например, а, зная как работи и как функционира сега политиката за защита на конкуренцията. Това съответства на договорите, на начина по който тя е конструирана в договорите за Европейския съюз. Но трябва да възприемем по-общ поглед. А, може би. А, един наш колега от ЕНП, който ще се кандидатира за комисар, ще ме подкрепи, като казвам, че дружества като Google и Facebook трябва да бъдат предмет на различно третиране. В доклада може би трябва да се отдели внимание на въпроса как да работим съвместно за един по-широк, по-общ поглед върху проблематиката на конкуренцията. Какво мислите по този въпрос? Мисля, че тук става дума за две неща. Различни. Политиката на конкуренция може да се рамкира по много различни начини, което е добре защото имаме европейски национални демокрации, е, които вземат решения по околна среда, условия на труд, е, е, права на човека, детския труд и така нататък. В тази рамка е, ние казваме да има конкуренция. Е, това става в регулиран пазар, защото никой от нас не би приел да имаме просто абсолютно свободни пазар. Защото в крайна сметка ще открием, че това не става, не върви. Дори днес, когато в кавички ни трябва не ни трябва пазар доминиран по монополи е, в никакъв случай е, свободен, безкрайно свободен пазар. Тоест, е, сега не трябва да противоставяме на конкуренция или, или регулация. Трябва да имаме конкуренция в регулирана рамка. Защото ако искаме да имаме демократични общества, това е и конкуренцията трябва да го приеме. Но пък начина по който е, разглеждаме въпросите, в които се конкурираме, също се променят и развиват. Днес говорим много за е, данни, е, но трябва да гледаме на това като източник на новаторство, като активи, като валута, като достъп до пазар. Тоест, нашите съображения, свързани с конкуренцията, в тях се намесват нови въпроси. И казваме, въпросът е, конкуренцията, разглежда конкуренцията като двигател на иновациите. Нещо, което се случва е, стъпка по стъпка. Ако разгледаме, е, ако вземем разследването в картелирането при автомобилостроение, тук не става дума стрикно за картела, за фиксиране на, на и е, договаряне на цени, е, разпределяне, ти взимаш южния, аз взимам северния пазар. Но став, тук става дума вече за е, използване на знания за, и технологии за, за намаляване на емисиите. Това вече е нов вид картел картелиране. Така че дори в рамките на сегашното законодателство за конкуренция нещата се променят, понеже пазарите се променят, начина на водене на бизнес се променя. Разбира се, ние не не седим просто и не е, чакаме да се промени законодателството с е, съществуващото законодателство, което става дума за законоприлагане при конкуренцията, ние вече променяме е, е нещата, защото пазарът около нас се променя всичко е взаимосвързано. Е, за законодателството, което разполагаме, е съвсем е, актуално. Да кажем, е, също законодателство използвахме за производство на, на пирони. Сега за Play Store, за е, игрите, е, както и за търсачки, като Google. Това показва колко гъвкаво е съществуващото законодателство, но пък непрекъснато се изправяме пред проблеми за това как да го използваме и прилагаме при новопоявили се си ситуации. Така че много важна е дискусията за това как да разбираме тези крупни, огромни компании, как те се разрастват, как до, до, създават добавена стойност и доколко вземат пространството на другите един друг въпрос, тъй като сега сме наясно, че ние сме собствениците на данните си. Следващия въпрос е какво правя с тези, с тези данни, с тази информация, която имам? Мога ли да я дам на други го? Ще помогне ли, ако я предоставя на други го? Защото ако ние всички предоставяме данните си на други, тогава ще има а, данни на разположение за иновации и за а, компании, които не са а, достатъчно големи. Така че важно е да, да помислим какви ще са последствията от, да кажем, спазването на правата ни а, е, за а, е, неприкосновеност а, е, на данните. А, дали компании, твърдите, големи, твърдо големите дружества трябва да бъдат разделени, дали а, трябва да, да дадем, е, да гледаме тях по различен начин, за да създава достъп за, е, и възможности за иновации. Аз е, нямам така отговор на всички тези въпроса, въпроси, но се надявам точно по тези въпроси да говорим в следващите месеци и е, конкуренцията е много добра, е, добра рамка, в която да водим този разговор. Е, благодаря, Димитрис Пападополос. се. Благодаря, госпо, госпожо комисар. Бихте ли сложили слушалките си, защото ще задам въпроса си на гръцки. Отново ви, виждате, че в Европейския парламент съществува широко хоризонтално мнозинство в подкрепа на работата ви като комисар, отговаря за конкуренцията. Защо? Защото почти всички присъстващи са съгласни с основните идеи, които вие изложихте тук. Тоест, не може да очакваме пазара да реши всички проблеми. Трябва да законодателствуваме, да е, прилагаме съществуващото закони, а когато се явят нови проблеми, да го коригираме и подобряваме. Не съм е, убеден е, дали вие като комисар по конкуренцията получавате същата подкрепа и от държавите членки или от достатъчно държави в съвета. Вероятно нямате да, да получите там същата подкрепа като от нас. Няколко въпроса имам. Първо, много важно е е, дори е опасно е, да има картелиране в автомобилостроенето. Той регулира и диктува не само цените, но издига и препятствия пред използването на технология, която по-малко замърсява. Миналата седмица Европейския парламент гласува с значително мнозинство за един доклад – който изисква по-бързо, по-амбициозно съкрещаване на емисиите. Бихте ли ни казали кога смятате, че ще се видят резултати от е, разследването, което водите? Защото споменахте, че имате известни подозрения. Е, подозирате, че нещо недобро става в тази сфера и то се прави именно от е, тези картели. Второ, предвид на това, че голямото множество от държавите членки а, си върши добре работата в, а, като прилага коректно мерките. Но въпросът ми е от така, другата страна на медала. Имате ли усещането, че има държави членки, които не е, ползват коректно е, решенията е, за данъчните становища? защото има примери, когато данъчните становища се, както в случая с Макдоналдс, използват превратно. Е, доказано е, че е, положението този в този случай е, данъчното поведение на Макдоналдс е в законовите рамки легално, но всъщност не е коректно. И тук вече нещата опират до закони и тяхното прилагане. И третия ми въпрос е малко по-личен. Четах текстове, публикации свързани с вас и бъдещето ви планове и работата ви в комисията – наближава края на този мандат. Ще проявите ли интерес да продължите като комисар или е, се целите по-нагоре предвид е, е, въпросите, които представихте, пред, поставихте пред нас? But it's It's difficult to say when we ha- will have the final results of our investigation. Трудно е да кажа кога ще имаме окончателни резултати, резултати от разследването в автомобилостроенето. Но а, при редица картели е, е, сме стигнали до същото, е, същия извод. Значи, когато влезеш в колата и включиш двигателя, самия ключ е картелиран. Много други е, части и елементи от двигателя са е, резултат на картелиране. Е, да се надяваме обаче, че автомобилостроенето, бизнеса е, някак си обединят усилията си е, в е, областта на електрическите автомобили, за да можем да използваме използването на и рециклирането на акумулатори. По този начин можем да улесним сътрудничество между автомобилостроителните компании и други доставчици. Е, тоест, опитваме се да гледаме на, на картелите е, така по-открито, по отворено. Не, не виждаме картелиране насякъде, а само там, където то вреди на, на потребителите. разбира се, както казах в уводните си думи, аз много съм много доволна от подхода на, на парламента и моите колеги също са доволни от сътрудничеството си с парламента по въпроса за емисиите и скандала с емисиите. В държави членки, когато е, има основания да се е, поставят въпроси за е, данъчното облагане, ние го правим. Имаме още открити, висящи случаи, дела както с Икея, където нещата опират също до, до данъчни становища, или е, схемите, които са отворени и достъпни за малцина, но не за всички. Е, CFC случая е, е един от тези примери. Нещо, което не се вижда особено в дебата, е, че ние е, се занимаваме с конкретните дела. Е, съвета приема законодателство, което да се прилага в цяла Европа. Но и държавите членки се променят. Последният пример тук е законодателството, което предложи е, люксембургското правителство, но в Холандия също, в Нидерландия се променят е, законите, в Ирландия, в Малта, в е, Кипър промениха законите си в този смисъл, за да адаптират националното си законодателство към европейското. И това е много, нещо много положително защото по този начин е, се доближаваме стъпка по стъпка е, към положението, когато е, повечето, да не кажа всички компании ще си плащат данъците. И последния въпрос, надявам се, че добре съм чула. Аз бих се радвала да получа още един мандат като комисар и с удоволствие бих останала комисар на конкуренцията. Обикновено е, така аз съм сдържана в това отношение, но може би усещате, че съм доволна от работата си. Е, и сега сме намираме е, по средата на много неща. Е, нови е, неща се случват непрекъснато и за мен би било чест и привилегия, ако имам възможност да продължа да си върша работата и да служа на европейците е, по начина по който мога. Благодаря, председателя. Госпожа Кицус. Е, Господин Киртус, извинете. Е, И аз ще говоря на гръцки. гръцки. Е, да поздравя първо комис... госпожа комисаря. Тя наистина си върши чудесна работа при трудни условия. Като трябва да се е, сблъсква с е, огромни, крупни компании с огромни възможности. Не бих искал да ви е, така насоча към бъдещето, което ще е, цифрово или енергийно е, във връзка с колите. Искам да засегна някои традиционни въпроси, свързани с Гърция. Например, в Гърция никога не сме имали е, добра организация на пазарите, но при кризата нещата се влушиха в допълнително. Например, е, храните станаха много скъпи, потребителските стоки много поскъпнаха. Те са, поскъпнаха значително над е, средните европейски. И по време на кризата е, брутният национален е, продукт в Гърция от 94% стиг, пада на 70% може би в Гърция това е свързано с самата структура на пазара, но е много несправедливо, особено когато падат доходите. Второ, строителните компании много доклади имаме, като на банката на Гърция, в които се вижда, че е, това, тези е, строителни е, работи струват много повече, отколкото би трябвало, е, просто защото пазара не функционира както трябва. Този проблем с е, строителните фирми е, стана зед драматични размери след е, случая с България, този злополука с автомобила, при която загинаха 18 души, именно поради лошото качество на е, пътищата. Въпреки, че новия е, отсечка от пътя е била финансирана от е, е, Европейски съюз. Да не говорим за убийството на Маринова, журналистката, която се опита да разследва този е, случай. Е, трето, храните в Гърция. Значи, е, е, храните, строителните фирми в Гърция и в България и, и разходите за такива обществени обекти, строителни обекти. Е, всичко това са е, много важни. Знае, че вие имате е, пред себе си много сериозни, крупни проблеми да разглеждате, но и тези не са по-маловажни. Разбира се, никой не успорва, че това са важни въпроси, защото това са неща от ежедневието на хората. Това, което ние сме изградили, създали тук в Европа, може да послужи като вдъхновение и за други е, сфери. Ние имаме национални е, органи за е, антитръстови органи, е, които прилагат е, европейските закони в националните пазари. Едно от нещата, което моят предшественик е, прави, е, да е, маркира всички компетенции на, на правомощия на националните органи – и е, това е, всъщност ви, Андрея Шваб, работи много добре в това отношение. Това, на което се натъкваме, е, че понякога националните компетентни органи се нуждаят от повече свобода на действие. Това се надявам да стане скоро чрез предложението, което надявам се да бъде одобрено. И тогава и е, в Гърция е, това трябва да се прилага на практика. Защото е, въпросът за независимостта е, че компетентните органи, конкурентните органи не винаги са полезни за правителствата. Понякога те правят пазарен анализ и констатират, че пазар не е добре организиран – Значи те се натъкват не само на конкретни случаи, но както правим ние, те правят анкети, проучвания в, поотрасли и да видят как се организирана работата предвид регулирането. И резултата от това предложение, по което работим, е повече независимост, повече ресурси, по-добри средства, инструменти при доказване на различни дела и, разбира се, по-сериозни санкции, по високи глоби, така че това да служи, да, има, да бъде възпиращ фактор за бизнесите. И последната е, цифра, която имаме, е, че 85% от решенията взети според законодателството, еврейското е, компетентно законодателство за конкуренцията, са взети от национални компетентни органи. Неодавна бях в Атина и присъствах на едно заседание с националните партньори в Гърция. Те е, бяха наистина много амбицирани, решени да се възползват максимална степен от е, това, е, така че да в полза на гръцки, гръцките потребители, но и в интерес на националната конкуренция. Важно е това и в моята страна, пък и всякъде да, е, гражданите, потребителите да има към кой да се обърнат, ако а, е, се натъкнат на а, е, картелиране в а, строителството, ако това се отрази на ежедневното им потребление върху сектора храни и така нататък. Така че тук имаме общи интерес ние и националните конкурентни органи по конкуренцията. Благодаря. Благодаря. Нина Гил. Благодаря, госпожо комисар. Добре дошла. Искам да поставя две, два въпроса. Първо за Брексит. Знаете, че Европейския съюз иска да гарантира, че Обединеното кралство а, няма а, да саботира 27-те държави. Също същевременно има вътрешна конкуренция за привличане на финансови институции в Обединеното кралство в някои държави членки. Аз разбирам, че надзорните органи играят важна роля, за да не допускат негарантована конкуренция в финансовия сектор. Но нека да сме реалисти. От гледна точка на конкуренцията, как да се гарантира равнопоставеност? Обезпокоена ли сте за критериите, върху които почиват някои от тези решения за преместване. И не считате ли, че такива финансови институции се привличат от някои държави членки чрез стимули, включително данъчни? На второ място искам да поставя въпрос за климатичните изменения. Вие говорите за устойчива економика. Климатичните изменения днес са много актуална тема с връчването на Нобеловата награда. Предвид на предизвикателствата, въпреки всички законодателни актове, които сме приели през годинието, могат ли да се използват като политически инструмент и правилата в областта на конкуренцията, за да се примахнат лоши практики, които вредят на климата. Ние видяхме в случая с Panama Papers, какво стана и връзката им с избори. Не може ли да се направи нещо подобно и по въпросите на климата? На следващо място виждаме, че енергетиката в Европейския съюз е доминирана само от малко компании и все повече нарастват енергийните разходи. Бихте ли коментирали? Разбира се, аз споделям това, което казвате, че когато решават къде да се установят дадени предприятия, те трябва да имат цялостен подход. Тоест, трябва да има нещо, което ги привлича, не само данъчен стимул, например, достъп до квалифицирана работна ръка, инфраструктура, близост до други предприятия, които са във вашата верига на създаване на стойност или ваши конкуренти. Тоест има множество различни причини, поради които могат да искат да се преместят дадени предприятия. За сега не виждаме примери за конкретни данъчни стимули, които да бъдат притеснение. Разбира се, Договорът създава възможности за конкуренция в областта на корпоративното данъчно облагане. Има разнообразни инициативи в тази сфера, но това сме го приели в договора, но също сме решили да не допускаме неправомерно използване на държавни помощи. подкрепата за Ягуар за да се установи в Словакия. Това е голяма инвестиция от Ягуар, близо милиард. Ние извършихме анализ, за да видим каква би била альтернативата за бизнеса. Альтернативата е била да инвестира извън Европейския съюз. И тук ние можем да докажем, че помощта е предоставена за делокализиране. Тоест, ние виждаме преместване в рамките на Съюза, не извън него. Понякога може да се разреши предоставянето на помощ но не виждаме нищо подобно, когато става дума за финансовия сектор. Относно климатичните изменения, ние обръщаме голямо внимание на този въпрос. Когато променим начина си на производство и използване на енергия, се създава нови уязвими места в системата ни. Механизма например, свързан с изграждането на капацитет. И за това се проявява предпазливост да не се нарушава конкуренцията, която би позволила възобновяемите източници да се установят трайно. Освен това, субсидиите, свързани с възобновяемите енергии и търговите, които водят до намаляване на тези субсидии. А сега вече вятърните, ветропарковете се създават с нулеви субсидии. Както казахте, системата за търговия с емисии сега се реформира – и ние също трябва да променим правилата си за държавна помощ във връзка с търговията с емисии. Целта е да се подкрепи пълното прилагане на законодателството в тази сфера. Ние полагаме максимални усилия за да могат правилата за държавните помощи да създават благоприятни условия, тъй като много от държавите членки се нуждаят от а, тази допълнителна система, когато извършват преход към възобновяеми енергоисточници. Било те от, в, от водни и други източници. Благодаря, госпожо комисар. Извинете за закъснението но имах е, именно от данъчната сфера посетители от моят избирателен район. Е, именно говорихме е, и беше хубаво, че представихте много положително държавната, програмите за държавната помощ. Сега за цифровия свят. Казахте, че е, е, винаги е, конкурен, за, конкурен, за, законодателство по конкурен, за конкуренцията е било инструмент в това отношение, но продължителността на процедурите за цифровата сфера означава цяла вечност, което е неприемливо. Много, в това време много предприемачи нямат възможност да направят нищо, тъй като е, пазара е зет от фирми като Google и те нямат никаква възможност е, да се развиват. Е, получих информация за два нови случая. Дали става дума в тях за господстващо положение на, на пазара? Последният пример е NFC т.е. Е, е, трябва да се плаща само за услуга на, на Apple. Е, другите фирми нямат шанс. При Emerson технологията Emerson, в която допуска само а, извинете, Амазон положението на, Амазон, на Амазон също трудно е да се удържа такова положение на пазара от по-малки фирми, защото на практика за тях няма такъв пазар. Въпросът, е как, въпросът ми е как можем по-бързо да действаме при тези случаи, как да, да дадем достъп на други участници на пазара, за да има равнопоставеност. No, not at all. Um, well, these are exactly the same. Това са въпроси, които ние се задаваме. Как да ускорим нещата? Вие говорихте за приемливо време. Има ограничения за това в каква степен можем да ускоряваме, тъй като има асиметрия. В някои, на някой може да са му необходимо 5 минути, да влезе в дома ви, да открадне ценни неща и да изчезне, докато за полицията може да са необходими месеци, за да може да залови крадеца и да докаже после съдебната система, че той е виновен. И е, тази асиметрия е резултат от това, че крадецът не се съобразява с върховенството на закона, докато ние трябва да се съобразяваме с върховенството на закона. И всички сме съгласни. Това е нещо, по което не можем да допуснем компромиси, да има надлежен процес е, е, и върховенство на закона. Но има неща, които можем да направим за ускоряване на процедурата. Ние сме а, е, им приели някои междинни мерки, Ние проявяваме висока степен на бдителност, защото гледането на едно дело отнема доста време. Ако видим, че има такова дело и е удачно да се използват междинните мерки, го правим. Но не е достатъчно. Според мен за това ние поискахме тези съветници да ни помогнат да видим как да процедираме в бъдеще. Ако, например, копираме серверите на дадено предприятие, можем да получим 700 000 документи, ние трябва да ги разгледаме, за да видим дали има нещо, което ги уличава. И ние искаме да имаме цифрови инструменти, за да можем да подредим всичко това. Да, вие имате достъп до досието, за да видите с какви доказателства срещу вас разполагаме. Но това отнема много-много време. За това е необходимо да се дигитализира административната част, така че могат да се ускорят нещата, ако досието съдържа разпръснати документи. Така че ние се стремим с една-две седмици да намалим времето. Това не решава проблема. Това е само пример как можем да ускоряваме по-малко там, където намираме възможност за това. Ние също тясно следим това, което казахте за спиране на други услуги. Тук трябва да се държи сметка дали става дума за доминиращо дружество или не. Може и да не е доминираща компания, може нещо също да е много неприятно и дразнещо за потребителя, но да не представлява а, нищо неправомерно от гледна точка на конкуренцията. Да, ние внимателно следим всичко това. Също следим и данните. Искаме по какъв начин, да разберем по какъв начин Амазон зарибява потребителите, за да може да рекламира и собствения си бизнес. Ако вие разполагате с повече информация за това, с удоволствие бих се запознала с нея. Пол Танк има думата. Да, много удобно е да си в господстващо положение, когато си технологична голяма компания. Аз искам да говоря за дружествата, които имат две седалища, например Dutch Shell. Това има някои неприятни страни, свързани с данъчното облагане и различните данъчни системи. Например, данък, който засяга в по-голяма степен акционерите от Великобритания. През 2005 година имаше данъчно постановление по отношение на Шел. Беше проучен случая и беше установено, че това може би противоречи на холандското законодателство и някъде между 4,7 милиарда беше наложената глоба преди години. И така тези дружества, които имат две седалища, лобират за специално третиране. Мога ли да разчитам на вас, че ще разгледате този конкретен случай с шел от 2005 година? Да, ние сме наясно с това. Вие сте повдигали този въпрос и преди. Ви, и преди. Има доста а, интерес от страна на медиите по въпроса, а, така че ние работим по информацията, с която разполагаме, която ни се подава. Ако вие разполагате с такава информация, мога да я представите. Тоест, това означава ли, че вие ще се занимаете конкретно с този случай? Ние вече се занимаваме Говорили сме, както вече споменах, по този случай по-рано. Следим това, което се пише в медиите. Ние все още не сме завели дело. но Търсим основания за такова. Благодаря. Вернен Ланген има думата. Благодаря, госпожо комисар. Имам два въпроса. Първият се е, е близо до това, което попита е, Перванш Берес. В случая с Apple в Ирландия беше казано, че е, следва изплащане до края на септември. Въпросът е това така ли е, как върват нещата и какво, какви са фактите свързани с окончателното решение на съда в това отношение. Е, после случая Мадейра, е, подобен случай има и в Малта. В е, договорите за асоцииране се говори за 5 и 30% за национални трети фирми, 25% разлика. В случая с Мадейра не виждам. Това не е спазено. Ако ако, как това се отразява на, на предприемачите в вътрешния пазар. И третия случай, трети в пациент, патенти и лицензии не се, не се облагат фирми, които имат седалище в Нидерландия единствената инстанция, която има правни е, правомощия да прави това, е, сте вие. И е, аз се възхищавам на вашата работа, но ако е, в вашата страна е, има проблем с е, датска, най-голямата датска банка и случая с изпиране на пари, какво ще кажете по въпроса? И въпросът е, за договорите между е, търгов е, автомобил, е, автомобилните е, фирми, които имат е, групово е, е, е, становище. През юли още е, стана дума, че в, е, има картелиране в автомобилостроението, съответните два картела. Имате ли констатации за това. Две германски фирми, Volkswagen също участва. Доколкото зная и БМВ също, но подробности не мога да кажа. Какво ще кажете по този въпрос също? Да, информацията за това, че Apple са платили дължимите данъци, са го направили. Те са платили тези неплатени данъци с дължимата лихва в размер на 14,2 милиарда. Сега се преведени по сметка. Ние започнахме дело, когато вече се извършваха плащанията, вече е приключил този процес, така че ние ще прекратим делото. Относно Мадейра, ние проверяваме дали конкретни схеми в Мадейра са използвани правилно, тъй като Мадейра има предизвикателства, тъй като не е в континенталната част на Европа. Има някои изключения за нея. И ние все пак проверяваме дали са правомерни действията. Бихте ли повторили въпроса си за Малта? Малта прилага различни данъчни ставки за външни и местни предприемачи. Трябва да се намери е, сега, това е трайно решение, но според мен трябва да се намери е, решение в близките 10 години. Има специални разпоредби, свързани с съществуващите помощи. Това се отнася за всяка отделна държава членка. Когато се присъединяват към Съюза, има специални разпоредби за съществуващите помощи. Ако установим, че е изтекал протоколът по този въпрос в Малта, ми се струва, че не сме поставили въпроса все още, но ще проверя и ще ви отговоря по-късно. Относно Нидерландия и дали се облага стоиността, създадена чрез патенти, това е в обхвата на дейностите, в ОСР. Когато искате да насърчавате научно-изследователската и развойна дейност и патентите, които са резултат на това, които са отвън, това е законно. Ако е в страната, вие инвестирате в научно-изследователска и развойна дейност и а, така се стига до патентите. Тогава може да имате специални разпоредби за облагане на доходите с тях. Но ако използвате патентна котия и ако не се облага прихода от този патент, това е въпрос, който бихме искали да бъде разрешен. Вече съветът е взел решение за промяна ОИСР гледа на това като законно, тъй като насърчава научните изследвания в дадена държава. Не става въпрос само да отнесете патента си в държава, където не се облага с данък. Относно договорките между автомобилостроителите, за нас е добре, когато а, те се сътрудничат по въпроси, да речем, за подобряване на сигурността. Това е в полза на нас, потребителите. И мисля, че и в бъдеще ще видим, че компаниите се сътрудничат в усилията как да използват акумулаторите, как могат да се рециклират тя. Тоест има много сфери, където казваме, тук сътрудничеството е напълно приемливо. Но Що се отнася до картелното разследване, което извършваме сега, то се отнася до това, че те се договарят за това да ни използват най-добрите налични технологии за чисти автомобили и за използването им на автомобили с дизелови и бензинови двигатели. След скандала с емисиите и картелът сега, който разследваме, има връзка – скандала, свързан с емисиите, все още се разглежда от мои колеги, като начало на тях е Катайнен. Председателят, времето ни приключа. Времето, времето ни приключва. Имаме само 7 минути. Имам само един кратък въпрос. За регламента за свободно установяване и комисията, комисията наблюдава отношенията между производителите на автомобили и посредническите фирми. И именно Volkswagen злоупотреби и именно с това, с тези разпоредби на комисията. Да, по този въпрос можем да говорим после. Той е страничен в сравнение с картела. Така че, ако не възразявате, мога да ви дам разяснения отделно. А, добре. Значи, сега имате бонус. Бонус Алангия, така ще го наречем, за да не се оплаквате, когато използвам същата система и при други членове на комисията. Хавиер. Сейчас. Okay, you were on the list, but... Вие бяхте включен в списъка, но щом не искате да се изкажете, добре. Някой друг с желание за спонтанно изказване? В такъв случай приключваме на време. Това беше прекрасен структуриран диалог с Маргрете Вестагер. Много ви благодаря, госпожо комисар. Очакваме този диалог да продължи. Много от въпросите, които бяха разисквани тук, ще продължат да ни занимават и в бъдеще. И благодарим ви за прекрасното сътрудничество, като ви желаем успех! Uh, и така, уважаеми колеги, нека започнем с последната точка, която ни очаква преди обедната почивка. Такси за презграничните плащани в Съюза и такси за превалутиране. Има 104 изменения. 14 от тях самия проект на доклад. Искам да дам думата на нашия докладчик госпожа Ева Майдел за 4 минути и по 3 минути за докладчиците в сянка. Ако е възможно, ще дам думата и за спонтанни изказвания. Госпожа Майдел от НП е докладчик. Благодаря, господин председател. Извинявам се че закъснях. Пристигнах ти чешком от диалог с гражданите. Уважаеми колеги, искам най-топло да благодаря на всички докладчици в Сянка, както и на другите колеги от ЕКОН за конструктивните им предложения във формата на изменения. Имаме шанс да изработим нормативен акт, който доближава един до друг не само нашите граждани и нашите страни, но и решава ежедневни проблеми, на които мнозина от тях се натъкват, е, когато извършват е, презгранични преводи. Някой път те е, дори поставят под въпрос европейския проект и европейската интеграция. А сега имаме възможност да подобрим живота им и да им помогнем да спестят пари. Аз съм е, решена да продължим сътрудничеството помежду си, е, за да стигнат резултатите по-бързо до нашите граждани. Много бях е, радостна, че от повечето групи постъпиха амбициозни предложения във връзка с обхвата на презграничните плащания. Наистина, Европейският парламент наистина трябва да мисли за това да се прекрати разделението между граждани и платежни услуги и дружества в връзка с презграничните плащания. Изпращането на пари от една държава членка до друга трябва да се таксува еднакво, независимо дали се изпращат евро или други парични знаци. Това предложение е, ще помогне на доставчиците на услуги, защото те ще могат по-бързо да обработват през граничните плащания. Е, аргументът е, че няма един е, система за уравняване на превалутирането при други валути, различни от еврото, не е достатъчно валиден, защото системата работи изключително добре и може да бъде обновена полза на економиката. Разбира се, доставчиците на услуги и централните банки трябва да имат достатъчно време на разположение, за да намерят техническите решения за новата система. Е, при намаляването на системата, на таксите, е, разбира се, трябва да внимаваме. Е, това е, да не доведе до увеличаване на таксите за други услуги, поради което трябва да гарантираме изцяло прозрачност и съпоставимост на валутирането, включително при кредитните трансфери. И за това смятам, че изменения 108 и 109 са особено полезни.

Превалутирането трябва да бъде съпроводено от правна сигурност и правилата да са лесни за спазване. Никой, когато пазарува в чужбина, не вади калкулатор. Не вади калкулатор, за да изчислява таксите, когато тегли пари от банкомат. Значи гражданите трябва да имат пълна сигурност, че ще има съпоставимост и информация за альтернативните варианти. И те трябва да бъдат представени едновременно по безусловен и ясен начин. Смятам, че споделяме това виждане с господин Карс, господин Нидермайер, господин Ежек, господин Озок, средица колеги. От потребители и от организации е, сме чули становище, е, което доведе до изменение 199, е, механизъм за включване и изключване, т.е. ползване по желание на альтернативни валути. Това ще предупреждава предупреди... потребителите да... и те ще могат да избират дали желаят да използват альтернатива. Тази мярка. Този нормативен акт е, предполага огромна отговорност и за това аз съм открита за по-нататъчни дискусии с всички ви, как най-добре да постигнем амбициозните цели, които си поставяме. Благодаря. Благодаря, Ева, сега е, докладчиците в Сянка. Господин Лудвиксен за социалистите и демократите. Благодаря, господин председател. Аз също искам да започна като благодаря на Ева Майдел, нашия докладчик за прекрасното сътрудничество. Очаквам конструктивна дискусия по време на предстоящите заседания с контрадокладчиците. Моите изменения са насочени преди всичко към това да се гарантира това, защото директивата да се отнася до всички държави членки, да бъде адресирана до всички и да има възможност, когато потребителят избира между различните е, доставчици на услуги, свързани с превалутиране, да избира най-ефтиния вариант. Комисията има план за действие във връзка с финансовите услуги. Когато го разисквахме, ние призовахме комисията да внесе проект за намаляване на цената на презграничните плащания в различни валути. Бихме искали да намалим цената на този тип плащания за всички валути и независимо от валутата, в която се извършва плащането. Това е твърда позиция на парламента. Не знам комисията какво мисли по въпроса, но смятам, че ние като представители на народите, на гражданите, е, трябва да направим така, че цените да паднат за всички граждани, независимо от това къде живеят и дали използват като валута евро или нещо друго. Хората, които използват платежни услуги, често не знаят, че да платят в националната си монета е почти винаги по-скъпо, отколкото да платят в чужда валута. Когато купувате кола в чужбина, много бързо трябва да изберете валутата, в която ще извършите плащането, а сега вече потребителите ще могат да извършат избора си на основата на достатъчна информация. Затова съм внесъл и изменения, които да улеснят потребителите, да им дадат възможност да сравнят възможностите за плащане в различни валути и колко ще им струва всяка от тях. Хората трябва да бъдат уведомени своевременно за това какви последици ще има на извършеният от тях избор на валута, в която да извършат плащането. Разбира се, ние не искаме да блокираме е, динамичното превалутиране, но потребителите е, не трябва да се подчиняват на автоматичен алгоритъм. Те трябва да имат възможност е, да извършват преценка, да съпоставят и доставчикът на услугите е длъжен да им съобщи какви са последиците от избора, който ще извършат. Потребителят трябва да може да види колко ще му струва сделката, крайната цена на сделката в националната им валута. И тези нови правила ще трябва да влязат в сила 12 месеца след приемането на директивата. Ако потребителят реши да използва друга валута, то доставчиците на услуги трябва да използват реалната сума, която е била използвана, която е била платена и поискана. Тези правила трябва да влязат в сила 6 месеца след приемането на директивата и влизането на директивата в сила, защото има нужда от техническо приспособяване за сделките в чужда валута. Очаквам конструктивен дебат. Благодаря, че слушате и се надявам, че ще намерим решение полезно за всички потребители. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, pani poseł. Господин Озок, благодаря, господин председател. Госпожо докладчик, колеги. Искам да благодаря за предложенията за компромисни изменения. Имам един важен въпрос, свързан с съдържанието на компромисите. И по-специално с компромис 8. От ЕКАРЕ, от социалистите, но и от собствената и политическа група е НП, госпожа докладчикът е, получи ясни сигнали, че нашето желание е да разширим приложното поле на отпадането на таксите при превалутиране е, към всички валути, а не само да включваме в приложното поле еврото. Това отговаря на принципа на взаимност и ще улесни е, конкуренцията в Европейския съюз, а също така е, ще гарантира равнопоставено третиране на всички валути. Обаче, четейки компромис 8, виждам, че нези, които живеят в държави извън еврозоната, е, ще е, могат е, да прилагат собствени такси, а банките в еврозоната няма да бъдат задължени да предлагат същите такси, когато извършват презгранично плащане в валути различни от еврото. Такова задължение ще съществува за банките извън еврозоната. Гледайки е, това изменение, си задаваме някои въпроси. Питаме се дали първоначалният текст на Европейската комисия не беше далеч по-добър, отколкото текста на компромис 8. Моля да проявите е, чувство за равенство и чувство за солидарност между държавите членки в еврозоната и извън еврозоната. Не искаме е, да приемем е, това, че валутите различни от еврото ще бъдат третирани един вид като по некачествена монета или монета второ качество. Е, е, разходите за сделката е, като разлика между таксата за превалутиране и обменния курс на Европейската централна банка също ни създава проблеми. Ние би трябвало да сравняваме две об... два обменни курса, като се направи само оговорката, че тук става дума за прогнозен обменен курс, а не за окончателен. Е, сега някои държави членки не са приели еврото и е, за тях Европейската централна банка няма да е водеща. Защо да се възприема обменния курс, който готира тази банка, а не обменния курс, зададен от Националната банка. Аз мисля, че по определение е по-лесно да се обърнете към курса на Националната си банка. Това ще направи сравненията много по-ясни и упростени. Също така ни е необходимо разяснение на е, този мистериозен ефективен обменен курс, реален обменен курс. Имам и други коментари, които са свързани с други аспекти на документа, но може би ще ги представя в писмена форма за да е сигурно, че докладчиците в сянка ще имат база за обсъждане. Благодаря. Мисля, че няма тук член от АЛДЕ. От името на зелените, господин Реймон. Ни него го няма или не иска думата. Господин Виягас от ГОЕ. А вие ще вземете думата. Добре, Ян, заповядайте. You, Благодаря, господин председател. Съвсем накратко по същината на измененията. Накратко, ние подкрепяме всички изменения, в които се предлага по-категорична закрила на потребителите. Такива изменения са предложени от редица колеги. В частност подкрепяме не само уеднаквяването на таксите за презгранични влащания в евро, но и уеднаквяване на тези такси при извършване на плащания в други валути. Също така подкрепяме и изменения 69 и 71, 35, 36, 37. Трябва да има прозрачност и съпоставимост на различните такси преди изделката. Няма смисъл различните методи на плащане и разликите между тях да стават ясни на потребителя след като той вече е платил. Затова, въпреки че сме съгласни с голяма част от измененията, предложени от господин Хъзък, не сме съгласни с 176-то изменение, според което се предлага само прозрачност е, постфактум. Това няма да реши проблема на потребителите. Също така, не ни се иска ползвателите на плащанията да имат възможност да блокират използването на а, альтернативни методи на плащане. Ола Лудвиксон а, предлага това в изменение 99 и 101. Данута Хюбнер и Оле Лудвиксон предлагат и други изменения, които не са удачни. Ние не сме съгласни със следното. Доста колеги предлагат и това е по вношение на служителите на Европейския банков орган, да се изключи възможността за таван на цените през преходния период. Предложението в тази връзка беше заличено по идея на редица колеги. Това означава, че ще има нефункциониращ пазар, който ще ограбва потребителите. Проучванията ясно показват, че трябва да има таван на цените. Това беше включено и в проекта на комисията. Надявам се, че ще, се, е, ще променим виждането си по този въпрос е, и ограбването ще спре. Редно е през преходния период да има таван на цените. Колегите, които като цяло подкрепят по-голямата защита на потребителите, тук изпращ, изпадат в един юридически капан и се подават на вношение от Европейския банков орган. Мисля, че има база за преодоляване на проблемите. И ако преодолем тези проблеми, разбира се, Европейския банков орган ще се съгласи с таван на цените. Те също трябва да защитават потребителите, защото проучванията ясно показват, че потребителите винаги плащат повече, когато използват съответните альтернативни мерки в сравнение с това, което банката обикновено предлага. Това ограбване трябва да спре. Аз говоря тук преди всичко на докладчика. Много добре е да запазим първоначалния проект на комисията в тази връзка. Благодаря, Свен. Господин Вегас от името на ГОЕ също е тук. Португеш, como é e Ще се изкажа на португалски, както обикновено. Eu diria, e eu dou aulas de economia, e normalmente no equilíbrio o preço é igual ao custo marginal. É uma... Аз преподавам економика и мога да кажа, че баланса в цените е свързан с определени предпоставки. Това са основни постулати на економиката. Разходите трябва да клонят към нула, за да има баланс на цените. В някои случаи липсва конкуренция. В Португалия банковата система се контролира от две-три институции и те започват да манипулират цените. Като е, разходите за сделките, цената на сделките е, се превърна в балон в Португалия. Да се приравнят е, цените по международни плащания с цените на сделките вътре в Португалия няма да реши проблема на португалците. Защото там цените се манипулират. Дружествата са склонни да винаги да се стремят към печалбата. Благодарение на кризата до някъде лихвите паднаха. Кризата се отрази върху отпускането на заеми. То се извършваше с повече неохота и така цените на заемите нараснаха. Банките са уволнили хиляди служители. И за това съществува този прак, който клони към нула. Съобразно теорията на пазарната економика. При теглянето на пари в брой от банкомати също има много проблеми. Потребителите изобщо не разбират какви такси се събират от, от тях. Няма никаква прозрачност. И е трудно да се постигне прозрачност, когато теглите пари в чужда валута. Затова ние тук проявяваме известен скептицизъм. Можем ли бързо или автоматично да предложим възможности на потребителите, да предложим альтернативи? Това, което искат потребителите е да могат да извършат операцията си максимално ефективно, за най-малко пари. И е, цената на тази операция трябва да клони към нула. Е, има ли други желаящи да направят спонтанно изказване? Ако не, аз ще изкажа е, спонтанно мисълта си. Говорим за контрол върху цените. Има ли причина за използване на ценови контрол? Такъв има и господин Вегас го спомена, когато пазарът не функционира добре. В някои случаи, когато има ценови контрол ние социализираме цената за, на операциите в известен смисъл, т.е. поемат и другите потребители. Това е деликатен момент, за това се надявам, че докладчикът ще намери подходящия баланс между различните съображения. Ева, желаете ли да обобщите? благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, благодаря още веднъж. Както знаете, сроковете ни притискат. И за това вече са раздадени някои компромисни изменения. Датата на следващото заседание на контрадокладчиците не е съобщена още, но ще, това ще бъде направено бързо. Искам само да кажа няколко неща във връзка с днешната дискусия за компромисните изменения. Е, ще коментирам казаното от колегата от ЕКАРЕ. Първо трябва да поясня, че текстът в компромис А е много по-близо до това, което предложиха социалистите и демократите и ЕКР, отколкото е до проекта на Европейската комисия. Аз предлагам уеднаквяване на таксите не само за трансграничните плащания в евро, но и за трансгранични плащания в национални валути. Например, ако превеждате от Варшава до Брюксел полски злоти, това трябва да ви струва толкова, колкото превеждането на евро от Варшава до Брюксел. А, а И това трябва да е, е, струва толкова, колкото превода на злоти вътре във Варшава. Това, което не включваме в това компромисно изменение е хипотезата, в която превръщате злоти от е, София до Брюксел. Това са редки случаи. Става дума за много нисък процент, много нисък дял от всички презгранични плащания. много е скъпо за банките да извършват клиринг при такива хипотези. Значи искаме анализ кое колко ще струва и тогава бихме обхванали и този малък дял през гранични плащания. По отношение на превалутирането и прозрачността, мисля, че там навлизаме в дълбоки технически води, вече сме е, раздали текст, който трябва да доведе до писмени коментари от ваша страна. Надявам се, че ще внесем яснота в е, този въпрос, е, защото трябва да работим доста бързо. И най-сетне, във връзка с RTS, както вие казахте, господин Гигулт спомена това. Смятам, че да се даде мандат на Европейската, на Европейския банков орган да направи такъв механизъм за превалутиране, може би е прекалена мярка на регулиране, излизаща извън приложното поле на тази директива. Единствената група, която е решила този текст да остане за сега, е е групата на зелените. През последните е, няколко седмици в дискусиите с комисията се установи, че и тя не поддържа това си предложение и почти всички заинтересовани субекти, с които сме се срещали, имаха точно това общо разбиране помежду си, че тази е, мярка трябва да отпадне. Е, значи има широка подкрепа за отпадането на нормата за RTS. Благодаря много за дискусиите. Очаквам по-нататъчното им продължаване на заседания на контрадокладчиците. Благодаря. На 5 ноември ще е гласуването в ЕКОН и може би пленарното заседание, на което ще се разисква този проект, също ще бъде това през ноември. С това Приключваме е, сутрешната част от заседанието. Ще продължим работа в 14.30. Пожелавам ви приятен обяд и до скоро.